Uh, ladies and gentlemen, I think, um... Дами и господа, мисля, че вече имаме достатъчно присъстващи членове на комисията и можем да започнем. Моля, заемете местата си. Имаме доста работа днес. една така доста гъста програма, натоварена и затова искам да ви помоля да приемем първо дневния ред. Има ли предложения за изменения на дневния ред? Няма. Дневният ред е прият. Наше заседание се предава директно по интернет. И затова добре дошли на всички, които следят нашата работа по интернет. Някои от вас може би не са били тук миналата седмица, а, но за тези, които ни гледат, а, трябва да кажа, че най-добре е да се а, е, свържете с нашия вебсайт, е, където ще намерите всички подробности. Имаме ли да приеме протокола? Имаме ли протокола? Да, имаме протокола от е, заседанието на 1 февруари. Протоколът е готов, раздаден, ако има забележки или предложения за изменения. А, моля, направете ги днес до приключване на а, работата. Като се вършим утре, ако няма такива, ще сметнем, че протокола от заседанието от 1 на феврари е прият. И аз сега а, съм председател, а, но тъй като следващия доклад е мой, а, ще помоля да бъда заместен като председател. Значи така, това малко импровизираме тук, но ако обичате, председателствайте следващите няколко точки от дневния ред, за да мога аз да представя моето проекто становище. Voilà, donc la mise... И така всичко е наред. Аз поемам временно председателството за следващите два доклада. Веднага минаваме към първото проекто становище. Европейския чирколентов достъп да инвестираме в стимулиране на цифровите и технологии и растеж. То автора е нашия председател Малком Харбър. Благодаря много, госпожо председател. Най-напред Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, които допренесаха за оформянето на първият вариант на проекта доклада. Общо взето идеите е, са в синхрон с нашето мислене. Очаквам и още допълнителни предложения днес след обед. Искам само да кажа, че е, всякакви мнения, като настоящето, като становище, винаги се подобряват, когато се внасят изменения тъй като, знаете, те се изработват много кратки срокове и мисля, че тук можем да добавим стойност от наша гледна точка към това, което е направено в тази област. Става дума за разгръщането на следващото поколение от достъп чрез фиброоптични кабели – и мисля, че нашата комисия е, има значителен принос в това отношение. Искам да подчертая някои от нещата, за които става дума, но това ще направя по-късно, най-напред. По отношение на аспектите на единния пазар, съвсем е ясно, смятам, че а, конкурентоспособната структура за електронните съобщения – е много важна. Става дума за широколентова инфраструктура, за фиброоптични кабели, също така и за бежичен достъп. Абсолютно ключово значение има всичко това като инструмент, за да може пазара да функционира по-добре, да се насърчава трансграничната дейност. Подчертал съм всичко това като първи елемент и това е изменение първо а също така, за да се стимулира инвестиции, стимулират инвестициите, необходимо ни е напълно функциониращ конкурентен пазар. В момента, както знаете, всички бюджети се урязват, необходимо е следователно максим, в максимална степен да използваме спостойността на инвестиционните възможности, по-специално в широколентов достъп. Говоря за отваряне на мрежите към колкото може по-голямо търсене, а също така да работим с правителствените и обществените органи и с доставчиците, за да можем да използваме максимално възможностите на мрежите, ако можем да, да се създадат умни мрежи, елект... услуги за електронно здраве, електронни а, обществени поръчки и така нататък. Всичко това ще ни помогне а, нашите инвестиции да станат много по-привлекателни. Ако съчетаем това с, с други фактори, примерно а, достъп, а, други форми на инфраструктура, е, примерно става дума за енергийни канали, е, за канали за отпадни води и така нататък. Е, защото фактически ключовия въпрос е колко струва да се свържете с клиента. И в момента, когато има такива ограничения в публичните инвестиции, особено в, в селските райони, трябва да направим всичко възможно, за да създадем един привлекателен инвестиционен пакет. Наред с това, разбира се, необходима е подкрепа, обществена подкрепа. Такава има в много от страните членки, но рамковите условия, критериите за държавната помощ, факта, че тези мрежи подкреп, подкрепени и а, в които се инвестират обществени пари, а, на, трябва да дават възможност а, за достатъчно ефективни доставки, до, до, дейност на уния, които предлагат услугите. Е, смятам, че е ясно е, че също така трябва да работим опорито, за да може потребителите да се интересуват от качествата и възможностите на широколентовият е, достъп с висок капацитет. Необходимо е тук да се предоставя точна информация. И Овком, британският регулатор, е, има едно изследване, което дава примери, че потребителите е, общо взето получават много по-малко е, реална скорост от това, което се рекламира. Това е абсолютно неприемливо. И тук трябва да бъде застъпен този въпрос в бъдещето на телекомите. Качеството на услугите трябва точно да се описва, когато се рекламира или предоставя. И затова съм включил и този пункт, защото смятам, че фактически скоростта на широколентовият а, интернет а, и реалната скорост е нещо много важно и затова е, европейският орган на телеком регулаторите БЕРЕК и, е, о, е, трябва да обърне внимание и нашата комисия, пък и парламента трябва да се обърне към Берек и да поиска те да настояват а, е, потребителят а, да бъде правилно информиран. Защото реалната скорост, която потребителят в момента получава, като се има предвид тя, и ако знае точно какво получава, потребителят така по-лесно ще се склони да купи пакет възоснова на фиброоптичен кабел. А, защото средните, а, средните скорости, които реално се получават при фиброоптичния кабел, са много по-близки до това, което се обещава, отколкото при другите методи за доставка на широколентов интернет, особено по съществуващите медни телефонни проводници. И още нещо, което сигурен съм, че ви заинтересува, това са въпросите за неутралността неутралитета и откритостта на интернета, за това да може широколентовият интернет с по-висок капацитет да не бъде обект на дискриминация по отношение на качеството и за цели, които противоречат на свободната конкуренция. И в директивата за телекомите, която в момента трябва да се спазва от, регулата, от доставчиците, този въпрос е залегнал, но продължава наблюдението за това какво на практика става. И в много страни доставчиците предоставят много повече информация на потребителите за това как управляват своите мрежи. И Обединеното кралство като една от първите страни, която транспонира изискването на директивата, трябва да кажа, че там доставчиците са много по-открити, много по-ясно казват на потребителя какво могат да очакват като услуга от интернета, който им се предлага. И това, госпожо председател, представя моето проекто становище на вниманието на комисията и очаквам с нетърпение да чуя вашето мнение по него. Благодаря, Малком, за изложението, извършната работа. Сега ще дам думата на всички докладчици в сянка. Ще започна с госпожа Кораца Билд. А, благодаря. Много се радвам да ви представя становищата на госпожа Корхова. Тя изразява пълната си подкрепа за чудесния доклад на господин Малкъм. Той, проявява, той показва, че инвестициите са много важни. Широколентовия достъп трябва да се развиват в интерес на конкурентоспособността и растежа. Госпожа Корхо иска да постави акцент върху конкурентния пазар, за да се постигне достъпен широколентов интернет. Тя постави акцент върху необходимостта от бързо изпълнение от страна на държавите членки и техните регулатори на ревизирания пакет за телеком и достъп до интернет следващото поколение. Тя е докладчик в Сянка по програмата за радиочастотния спектър и иска да напомни на всички, че това е много важна част от насърчаване на приоритетите в областта на цифровите технологии. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Декампус. Благодаря, госпожо председател. Най-напред ще благодаря на колегата Малкам Харбър за извършната от него работа и за приноса му към разработването на това становище. Искам да му благодаря особено за това, че отрази становищата на докладчите в Сянк, особено в областта на електронната търговия, електронното здравоопазване и също така различните технологични решения за по-отдалечените райони на Съюза. Това становище е изключително важно, тъй като отчита социалните и економически ползи от широколентовия интернет. Разбира се, това ще бъде една от информационните магистрали, които ще насърчат развитието на инфраструктурата на свой ред. Това ще засили възможността на районите да се засилят и ще доведе до създаване на повече работни места. Целта е да се намалят разходите на информационното общество. И принцип, признава отчитат си принципите на технологична неутралност. Съобщението също така обръща внимание и на потенциалните недостатъци на пазара и се опитва да представи условия за лоялна конкуренция. Освен това, Изключително важно е ние да направим така, че европейските фондове се опозотворяват по-добре в областта на инфраструктурата. Също така трябва да положим повече усилия, за да преодолеем всички пречки пред това развитие. Общественият сектор играе важна роля в развитието на тази инфраструктура, като насърчава регули и регулира обществените поръчки. Тази инфраструктура е особено полезна в областта на електронната търговия, в областта на ученето през целия живот, електронните връзки, което, които в крайна сметка ще, ще са полезни за пазара. В крайна сметка, ако всички връзки между широколентовия интернет, училищата, и други институции бъдат осъществени, ако се привлекат всички обществени и частни организации в развитието на електронните услуги, ще се изгради един, така да се каже, добродетелен кръг. Ние ще представим и изменения, но благодарим на докладчика за представеното становище. Благодаря. Благодаря, каза председателката. Господин Мандърс не е тук. А, господин Грасман може би е упълномощен да се изкаже от негово име? Го... Спожо председател, съжалявам много, не знам дали той ще дойде и съжалявам, не съм получил а, никакви правомощия да взема отношение по този въпрос. Благодаря. Няма проблем. Когато той дойде, ще му дадем думата. Ако не дойде, от групата на зелените господин Енштром не е тук, но може би някой друг е упълномощен. Ще бъда съвсем кратка. Искам да благодаря изрично на господин Харбър, че той се спира на темата неутралност или неутралитет при използването, което беше изключително важна тема в универсалната в директивата за универсалните услуги. Аз много се радвам, че той включи тази тема в държавните помощи, защото все още има много проблеми в това отношение в някои държави членки. Например, в селските райони има празноти е, по отношение на достъпа до широко лентов интернет. Смятам, че е добре е, да се използват европейските инструменти за финансиране. Смятам, че те... А, ето той идва, че те ще играят много важна роля – и като цяло мога само да кажа, че ние подкрепяме вашия доклад. Той е много добър, е, засяга важните въпроси и ще видим дали по детайлите можем да внесем някои изменения, но като цяло, като цялостна насока доклада е много добър. Ви благодаря още веднъж най-сърдечно. Господин Мандърс е тук. Ще му дадем възможност да си поеме въздух. И ще дам думата на господин Де Йонг. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Малкам Харбър за становището му. Мисля, че вътре има много полезни, вътре са повдигнати много важни въпроси, има обаче няколко питания. От една страна има нужда от конкуренция потребителите понякога имат с впечатлението, че нямаме достатъчно избор. Понякога доставчика, като в Великобритания, има толкова голям пазарен дял, че като че ли няма конкуренция. Ако това имате предвид в първата точка, съм съгласен. Заедно с това обаче, в по-големите държави с някои отдалечени райони или острови има части, в които не е особено рентабилно една фирма да инвестира. Ето тук е и ролята на държавата, защото широколентовия достъп все повече се превръща в основно право. Независимо от това къде живееш. И в е, становището не се казва достатъчно ясно, че държавата е длъжна да осигури е, това право в отдалечените райони. Да не говорим, разбира се, и за ролята на обществено-частните партньорства това е първото, което искам да кажа. Вторият ми въпрос е свързан с, с скоростта на интернет. Съгласен съм, че на практика скоростта не съответства на рекламираната. Заедно с това забелязвам, че има разлика между различните вебсайтове. Мисля, че 100 мегабайта в секунда е много добро качество, но всъщност в, има случаи, в които веб, в вебсайта а, има а, затруднения. И има разлика. Всъщност проблемите са свързани не с доставчика. Може би е хубаво да се отрази това. Освен това, по отношение на електронната търговия, нашата комисия вече е постигнала, постигнала съгласие, че малките и средни предприятия следва да бъдат обект на специално внимание, тъй като за тях не винаги е лесно да започнат електронна търговия. И е в интерес на вътрешния пазар това да стане. Това следва да се отчете в доклада. Трябва да им помогнем като им помогнем софтуер, също така начини за ориентиране в областта на електронната търговия. И накрая определени групи като възрастните са група заслужаваща особено внимание. Може би те не осъзнават а, значението, но ако вземем предвид електронното здравеопазване, очевидно широколентовия интернет е за тях много важен. Това са моите въпроси, а, но като цяло смятам, че становището е с, от много високо качество. Благодаря. Господин Мандерс, имате думата. Благодаря, госпожо председател. широколетовият интернет е много важен. Той е важен и сега, ще бъде важен и в бъдеще. За да може да се свързваме помежду си. А това, както знаете, е много важно. Благодаря на Малком за това, че е прекопирал някои от моите идеи в този доклад ако мога така да се изразя. Но мисля, че това е становище и надявам се, че комисията по въпросите на промишлеността ще се, също ще се повлияят от нашите идеи по отношение на функционирането на единия пазар. Защото, знаете, много пъти приемаме становища, обаче водещата комисия не си взима бележка от тях – и това, което предлагаме, не се взима предвид. Много важно е информацията да достига до всички потребители. Това е всичко, което имам да кажа на този етап. Благодаря. Благодаря. Сега всички докладчици в сянка вече се изказаха. Катрин Шикер поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Малко мисля, че това е едно чудесно становище. Конкуренцията и особено когато някой доставчик има доминиращо положение на пазара, това не е в полза на потребителите. В момента фиброоптични връзки вече са на разположение в всички страни на Европейския съюз. И когато говорим за достъпа на потребителите, аз съм, представлявам един район, където предизвикателствата са особено големи. И Цялата представа за дигиталното село се основава на достатъчно ефективни връзки между всички жители на това село, ако можем така да кажем. Необходимо е всички те да имат равен, равни възможности за достъп. Тъй като всъщност ние представляваме тези потребители. Ние не бихме искали да има различни възможности, да има, така да се каже, разграничения в достъпа, възможности за достъп на различните граждани на Европа. Самата идея за цифровото село, ако искаме тя да се осъществи, трябва дори хората в най-отдалечените райони да имат достъп до широколентов, високоскоростен интернет. Защото повечето от нас разчитат именно на този ресурс. Въпросът за електронните обществени поръчки е много важен въпрос. В момента в Ирландия много училища има широколентов интернет, но има райони на страната, където нямат подобен достъп, именно защото обществените поръчки не са функционирали както трябва. Именно някои от тези периферни райони, поради начина по който са организирани тръжните процедури, а, няма, достъп а, до широколента в интернет. И това въпросът а, за обществените поръчки, електронните обществени поръчки е много важен. В становището са отразени голяма част от въпросите. Благодаря на всички колеги, които участват в обсъждането на този изведено важен въпрос. Je crois, Malcolm, que l'ensemble... Благодаря. Благодаря на Малком, благодаря на всички, които се изказаха, които изтъкнаха високото качество на работата на господин Малком Харбър. А сега господин Хокмасър. Благодаря, госпожо председател. Работата ми не е трудна. Не остана много какво да се каже. Становището на Малкам Харбър и изказванията тук показва, че нашата комисия изцяло е съгласна с него. Не само, че е от, отразени части от съобщението, и то най-важните части, но също така е очертани и следващите стъпки в нашата работа под а, цифровия дневен ред. Откъде тръгнахме? това съобщение то е, е част от е, цифровата е, дневен ред, от цифровата програма, която пък е част от програмата Европа за 2020. Искам да отбележа, че много от вас с право изтъкнаха важността на въпроса. Важността за един функциониращ конкурентен пазар, в който се създават работни места и който гарантира функционирането на нашия вътрешен пазар. Бих искал също така да подчертая нещо, което мнозина от вас споменаха по различни начини. Въпросът е с намаляването на инвестиционните разходи. За да постигнем нашите цели, ще са ни необходими около 250 милиарда евро. И ние много добре съзнаваме, че повечето европейски правителства в момента трябва да правят економии. И затова намаляването на инвестиционните разходи е особено важно и всякакви предложения, за да се постигне това, ще бъдат добре дошли. Колкото до работата, която тече в момента. Комисията вече проведе консултации първо за неутралността на мрежите, второ за обществените услуги и ще излезе с а, изявление по този въпрос в близкото бъде, близко бъдеще. Моите колеги в Генерална дирекция конкуренция а, разбират, разбирам, че сега работят по насоки за държавната помощ, които насоки ще бъдат оповестени през 2012. Е, отбелязвам го само за сведение на членовете на вашата комисия. Ще приключа, като кажа нещо за, е, по въпроса за така наречената помпа на е, цифровото село. Искаме да избегнем това във връзка с широколентовият интернет. 30 мегабита е, мега, в секунда е, за всеки, а и 100 мегабита за един голям, голяма част от населението. Това е нашата цел. Искаме Европа да върви заедно с най-добрите в света. Искаме да имаме една конкурентоспособна инфраструктура, която може да бъде конкурентоспособна на световните пазари. 30 мегабита за всички, включително и за най-далечните райони, островите и далечните части на Шотландия. Благодаря. Малком, Сега да представя графика. Срока за внасяне на изменения 24 е март. Обсъждането на изменения на 13 април и гласуването в парламентарната комисия същия ден. Като имаме предвид, че гласуването в комисията и ще бъде на 5 май, а в пленарна зала гласуването ще бъде, може би, през юни. малкам, имате думата. благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на колегите за изразената подкрепа и за някои от е, представените идеи. Макар, че времето е кратко, се надявам, че до четвъртък ще са внесли интересни изменения. Мисля, че комисията доразви въпросът, който беше зададен и от господин Де Йонг. Целите ще от гледна точка на, на предоставените интернет услуги са договорени от държавите членки. Може би в нашата комисия ще бъде представено допълнително предложение. Госпожа Рапки работи по него, затова аз не исках да дублирам работата. Въпросът за конкуренцията е много важен. Пределно ясно е от рамката за реформа в телекомуникационния сектор, че тогава, когато има а, ш, интернет чрез оптичен кабел, а, другите оператори също трябва да бъдат подложени на справедливи и недискриминационни условия. Там а, също така споразуменията за конкуренция играят своята роля. В някои страни вече има предвидени процедури, но това е основата за по-нататъчните ни действия. Мисля, че там, където да обществените власти инвестират в интернет, те трябва да ги предоставят на конкуриращите доставчици. И в много страни, всъщност в Определеното кралство, имаме най-много конкуренция между доставчиците. Също така кабелния интернет се конкурира срещу оптичните мрежи. И също така искам да кажа, че следващото поколение широколентов достъп ще бъде конкурент. Ние имаме нужда от технологично неутрален подход. Да не забравяме, че става дума за съчетание между технологии, които ще бъдат предоставени и в най-отдалечените райони, където има възможности и за спътникова връзка. Мисля, че ще бъде много полезно, ако колегите представят изменения. Комисията ни призова да окажем натиск върху комисария по въпрос на конкуренцията, за да представи своето становище. Мисля, че по другите въпроси аз ще се позов... Аз може би ще внеса свои изменения. В заключение да отговоря на това, което каза госпожа Корхова. Ние имаме нужда от няколко изменения по радиочастотния спектър, които да са съвместими и с нейния доклад, защото решенията в тази област са особено важни за предоставянето на широколентов интернет особено чрез интернет от четвърто поколение, но и от местните, но също така и от местните мрежи. При всички случаи, благодаря ви за изказванията. Днес много работите. Ще ви дам думата за следващия доклад, който е също много важен. Става дума относно нова търговска политика за Европа в рамките на стратегията Европа 2020. Заповядайте, малка. Благодаря, госпожо председател. Сега по съвсем различен въпрос. Най-напред искам да кажа, че много се зарадвах, че координаторите съгласиха да се работи по доклад по тази тема. Всички са наясно, че нашата комисия се отнася много сериозно към отговорностите си в глобален мащаб. Ясно е, че вътрешния пазар на Европейския съюз не може да, се, да бъде изолирано, а то влияе върху международните ни търговски взаимоотношения. Ние сме организирахме много посещения в Китай, Съединените щати и сме обсъждали много от тези въпроси. Мисля, че аз поставих акцент върху области, които според мен са областите, в които нашата комисия може да даде своя принос. Не е очудващо, че стандартизацията и развитието на международната стандартизация е много важен елемент в доклада. Работата по стандартите е, е, много важна, особено от тогава, когато можем да постигнем международни стандарти, това е не по-малко важно и по отношение на взаимоотношенията ни с развитите пазари. Тук стандартите стават още по-важни. Има много случаи, особено с Съединените щати и Япония, в които търговията страда поради наличието на различни стандарти. Тези стандарти имат за цел да, по, да, да бъдат еднакво полезни и за потребителите, и за околната среда. Работата е там, че авторите на стандартите имат различни е, мнения. Ето защо е необходимо, необходим натиск, за да могат е, органите по стандартизация да, е, започ... да влязат в диалог помежду си. Целта Наличието на различни стандарти води до повишаване на разходите. Ще ви дам пример от сектора на автомобилостроенето, различни, например, краш-тестовете. Всеки един от тези тестове струват 40-50 хиляди евро и повече. И ако всички тези действия е, трябва да се осъществяват многократно и ясно е, че е, разходите се повишават неимоворни. А ние трябва да инвестираме в е, постигнат на най-добри резултати. Мисля, че това е послание, което трябва да изразим много ясно. Много се радвам, че Трансатлантическият економически съвет обръща особено внимание на стандартите от следващото поколение, нанотехнологиите, електронното здравеопазване, интелигентни мрежи, електромобили. Това е разумно. Защо трябва да допуснем Защо да оставяме... Защо да... Защо допускаме запазването на пречките и препятствията? Споменах работата по безопасност на потребителските стоки. Нашата комисия има добри взаимоотношения с Комисията за безопасност на стоките в Съединените щати. Аз посетих Китай, където се подписа много важно споразумение за обмен на информация по въпросите на стандартизацията. Разговаряхме и за услугите. Нашата работа в тази област е много важна. В документа се говори за развитие на търговията в услуги с цял свят. Споменах и разгледах въпросите на държавните поръчки. Госпожа Рюле Знам, че споделя моите становища. Държавните поръчки са още една област, в която чрез сътрудничество с нашите партньори можем да подпомогнем развитието на търговията. И в заключение искам да спомена новаторството и отварянето на пазарите за новаторски услуги и продукти. Споменах по-конкретно електронните, е, високотехнологичните и зелени технологии, продукти и услуги. Трябва да насърчаваме взаимодействието в научно-развойната дейност и да се е, засили сътрудничество между страните. Това са моите идеи. Очаквам да чуя становищата на докладчиците в Сянка, а и вашите изменения без съмнение ще обогатят документа. Благодаря ви. Благодаря, Малкъм. Ще дам думата на докладчиците в Сянка. Госпожа Контанца Грип. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на Малкъм Харбър за проектостановището и за и за готовността му да а, приобщи докладчиците в сянка и да отрази някои от техните препоръки и идеи. Някои от тях, може, може би не всички. И аз на свой ред искам да кажа, че търговската политика на Европейския съюз трябва да бъде в основата на нашето внимание, тъй като а, тя може да играе много голямо влияние, възоснова на своята ориентация, върху нашият економически растеж, нашата конкурентоспособност и, разбира се, вътрешния пазар, пазара на труда, е, и е, стоките, които се предоставят на услугите, т.е. тя влияе върху функционирането на вътрешния пазар. От само себе си се разбира и това твърди комисията в е, своето съобщение, че първият приоритет на комисията трябва да бъде да се постигнат целите, трябва да се постигне, трябва Цикъла Доха трябва да стигне до успешен на край, но не на всяка цена. Споразумението трябва да бъде амбициозно и глобално. Заедно с това и, и включени споразумения за свободна търговия. Но нека да, да не се лъжем, нашите търговски партньори са и наши конкуренти. И по тази причина ние сме наясно с това, че дискусиите, които се водят в СТО, така и на двустранна основа за споразумение свободна търговия, би трябвало да се ръководят от прагматизъм и реализъм. Но също така да не се допуска каквато и да било наивност. Ето защо Искам да представя някои изменения, в които ще представя своите изменения. Господин Малка Харман всъщност е набелязал основните теми. Искам обаче да се върна на три въпроса. Първо, според мен принципът на реципрочност и симетрия е изключително важен. Ние трябва да поставим акцент върху тези два принципа на реципрочност и симетрия. Е, изключителният, е, извънредният европейски съвет през септември миналата година, който се занима с връзките между Европейския съюз, стратегическите му партньори, е, за първ път повдигна въпроса за реципрочността и изрази желание нашите партньори в развиващите се и нови пазари да отговарят в дух на реципрочност и взаимна полза. Този е, принцип е изключително важен. Той фигурира в съобщението на Европейската комисия, Европейския парламент. Също така се позова на този принцип в един доклад, гласуван в края на миналата година. Ето защо на мен ми се струва, че ние трябва също трябва да потвърдим и да доразвием този принцип в нашото проекто становище. Още един път всички споразумения за свободна търговия, които са в процес на договаряне, трябва да бъдат сключени а, без наивност, трябва, трябва да бъдат балансирани като, и да отчитат спецификите на двете страни. Има предвид економическата, социална и екологична специфика на двете страни и да се постигне баланс, особено по отношение на отварянето на обществените пазари, но това е включено в проектостановището. Искам също така да поставя акцент върху въздействието на споразуменията свободна търговия върху вътрешния пазар и някои определени сектори, които представляват особен, особен интерес, като селското стопанство, например, и пред, по Понякога регламентацията в този сектор е много по-слаба при нашите конкурентни партньори и тази разлика в регламентацията може да има вредно въздействие върху растежа и развитието на, нашите, на съответния сектор при нас. Ето защо аз смятам, че в рамките на преговорите трябва да има възможност за анализ на въздействието върху нашия вътрешен пазар последен въпрос. Съвсем набързо. Въпрос, който наскоро беше повдигнат от комисарите Барние и Тажани. Става дума за оценката на инвестициите в Европейския съюз от страни, които са извън Европа. Мисля, че е, ние трябва да имаме определена ориентация в нашата търговска политика за и да се и да започне дебат върху необходимостта за оценка на тези извън европейски инвестиции в Европейския съюз мисля, че трябва да направим оценка на въздействията върху нашите предприятия, жизнеспособността на нашите предприятия. Това е. Госпожо председател, в закон благодаря на господин Харбър за неговата работа. Много се радваме да, да успеем евентуално да, да обогатим този доклад. Благодаря. Благодаря. Думата има. Има другите докладчици в сянка. Госпожа Стайлер. Ще ги помоля да бъдат малко по-стегнати. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика. Ще бъда кратка. Още повече, че се казаха вече някои неща. Подкрепям това, което е направил докладчика, това, което предлага. Знам, че много важна е политиката за държавните поръчки, също така нисковъглеродните технологии. Трябва да помислим и за застаряващото население, необходими са продукти, които имат предвид това. Безопасността на стоките е също много важен въпрос в е, точка говорите за нашите конкурентни предимства. И тук е, е мястото да се споменат иновациите и възможността да се опреме на иновациите, защото те имат ключово значение за успеха на нашата работа в тази област. Тук съществува въпроса за корпоративната социална отговорност и за нашите цели в това отношение общо взето, мисля, че трябва да се опрем на всичко, което нашата комисия е направила до сега в областта на стандартизацията във всички области на нашата политика. Благодаря. Äh, Благодаря. Искам изрично да потвърдя казаното от господин Харбър и акцентите, които той постави в сферата на стандартизацията и нормирането, защото това всъщност са основни неща и трябва винаги да се връщаме към тях. Там започва сътрудничеството, там се разработват взаимни стандарти и това всъщност е основата за нашата работа. Искам обаче да ви предупредя да не се наценява темата за обществените поръчки. Искам да посоча една точка, а именно, че в дебата с Зелената книга за обществените поръчки естествено ще обсъждаме темата, която е свързана с поразумения в сферата на Световната търговска организация и също така как това ще намери отражение в европейското законодателство. На нас са ни необходими иновативни методи в сферата на обществени поръчки и тук трябва много да внимаваме, да, важно е отварянето на пазарите, обаче когато се вземе предвид аргумента, за използване на иновативни методи, смятам, че възникват известни проблеми. Пример за това е цялостната сфера на лоялната търговия и трябва да се направят всички възможни усилия в тази насока. Аз Приветствам казаното от преждеговорившите във връзка с оценка на въздействието. В тази сфера трябва да се прави много по-голяма оценка на въздействието, преди да стигнем до определени решения и това особено в по-чувствителните сектори. Благодаря. Е, господин е, Гросман, може би ще кажете нещо от името на Мадични. А, да, а, бихме искали да благодарим на господин Хаба за доброто проекто становище. По време на заседанието на докладчетите в Сянка, повечето от важните въпроси са били обсъдени според господин Шмидт, но той също така смята, че становището трябва да се спомене в него нещо за свободната търговия с селско-стопански продукти защото днес това с 7,4% от вноса на Европейския съюз и този, тези продукти са важни и за доброто функциониране на единния пазар и за потребителите. Парламентарната асамблея на страните от АКП, също така не един път е подчертавала важността на достъпа до пазара, тъй като голяма част от нашия внос и от тяхният износ са селско-стопански продукти. Това има голямо значение и за тези страни, и за нашият единен пазар вносът и износът на селско-стопански продукти е важен, е важен не само за единния пазар, но също така и за потребителите. Затова този въпрос трябва да бъде отразен в становището на ИМКО. И... А сега? А. Господин Трасковски, извинявайте, не произнасям сигурно добре името ви. Съвсем кратка забележка по Трансатлантическият економически съвет. Участвах в делегацията и съм съгласен а, с това, че дейността на Трансатлантическия економически съвет трябва да се поднови. Чрез диалога между законодателите в Конгреса и у нас, се опитваме да постигнем този въпрос, да обсъждаме не само външната политика, но и въпроси на регулирането. За първи път започнахме, например, да обсъждаме електронната търговия с нашите американски партньори, които а, сега се гледат на този въпрос много по-сериозно. И няма да е лошо това също да бъде отразено в становището. Благодаря. И мадам... Искам да подкрепя подходът на Малкъм. Ясно трябва да заявим, че свободната търговия е верният път към повече работни места и по-нататъчен растеж. Наред това, с това европейските фирми трябва да се конкурират при равни условия с всички останали. Въпросите е за безопасността на стоките от гледна точка на потребители също много важни, особено безопасността на играчките, защото много от играчките, които използваме в Европа, са внос. И затова трябва да се уверим, че стандартите на Европейския съюз се прилагат и от производителите на тези играчки. Е, искам да направя едно важно политическо изявление. Ако искаме да бъдем последователни, като имаме предвид събитията в Средиземноморския басейн и в Северна Африка, в момента, трябва да сме готови една нова търговска политика на Европа да отвори нашите врати за стоките от тези страни. Не можем само да призоваваме за подкрепа на демократични движения в тези страни, а да заключваме вратите си за стоките от тези страни. Търговската политика е един от най-добрите инструменти, които Европейският съюз има, за да помага на мира и демокрацията и ще внеса изменения в този смисъл. Благодаря. Благодаря. Никой друг не е поискал думата и затова сега ще дам думата на представителя на комисията, господин Мигел Себаес Барон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на членовете на вашата комисия за изказванията. Съобщението на комисията от ноември месец е част а, от работата по стратегията 2020. Става дума за дългосрочна стратегия Всъщност ние сега посяваме семената, а ще берем плодовете в дългосрочен план. Ние сме набелязали приоритетите, те трябва да бъдат договорени и едва след приключването на преговорите ще е, видим економическата полза от всички тези мерки. Много се радваме, че всички депутати се позоваха на приоритетите, заложени в съобщенията, по-конкретно преодоляване на техническите бариери в Съединените щати, също така и с Китай и Япония, с които диалогът продължава. Изложените проблеми са част от приоритетите на комисията. Реципрочност, симетрия, отчитаме казаното от, от вас, за да осигурим по-добър достъп за европейските износители. Благодаря ви. Благодаря. Преди да дам думата отново на докладчика, искам да ви напомня графика. Срок за внасяне на изменение 12 е часа на обяд 24 март, 12 април ще се разгледат измененията, 13 април ще се бъде гласуването в ИМКО, 20 април ще бъде гласуването в, в Инта, гласуване в пленарна зала през юни. Давам е, думата на Малкъм Харбър с благодарност за огромната работа, свършена от него. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази възможност е, да бъда докладчик и за благодаря и за вашето представителство. Няма какво особено да е, добавя, тъй като колегите изразиха много полезни идеи. Очаквам измененията. Имам, е, само искам да продължа казаното от господин Трасковски. Прав е, че може би трябваше да кажем нещо за ролята на трансатлантическия законодателен диалог. Ще добавя обаче, че според мен и други парламентарни комисии трябва да участват по-активно в процеса. Напълно прав сте, че Диалогата върви добре в много области, само че а, е, трябва да се включи и а, е, от опита на парламентарна комисия като нашата. А, е, би трябвало американската делегация би трябвало делегацията за връзки с Съединените щати да се дописва до нас което, за съжаление, не се случва или поне не е достатъчно често, така че с, с ваша подкрепа ще повдигна този въпрос можете да внесете подобно изменение и разбира се, трябва да получим съгласието на господин Брок, който е председател на тази комисия. Коментар извън микрофона. Good. Well, thank you very much for that opportunity. Um, Председателят, благодаря ви за тази възможност да работя по две толкова важни за мен теми. Сега преминаваме към доклад на господин Репо. Това е доклад по законодателно предложение изменение на регламент 2006-2004 за сътрудничество между националните органи, отговарящи за при изпълнението и приложението на законите защита на потребителите. Част от първото, първия законодателен акт, разработен от госпожа Гебхарт, през 2006 година или 2004 година. Много се радвам, че имам възможността да дам думата на господин Репо, който да представи преразгледаното предложение. Очакваме да чуем неговите идеи. След това докладчиците в Сянка Саймън Бусотил господин Ларош, Форте, господин Салвини и госпожа Рюле. Е, аз също ще се изкажа от името на моята група. Приветствам и представителя на комисията, представено е и унгарското председателство. Ще дам думата и на вас. Най-напред ще дам думата на господин Репо. Господин председател, уважаеми колеги, сега за първи път разглеждаме това изменение на регламента за прилагане на законодателството за защита на потребителите. На първо място искам да чуя становищата на другите докладчици в Сянка. До сега съм провеждал срещи с представители на комисията, също така и с представители на унгарското председателство за обсъждане на тази тема и ще продължа да провеждам срещи и в рамките на тази седмица. През 2004 година беше прият този регламент. Това е регламент за прилагане на законодателството за защита на потребителите и създаване на мрежа за защита на потребителите. В регламента се ореждат процедурите, които трябва да бъдат изпълнявани от националните органи, също така и механизмите за обмен на информация и механизмите за провеждане на мерки с цел устраняване на нарушения при прилагане на законодателството. Тук на първо място става дума за укрепване на доверието на потребителите на вътрешния пазар и комисията сега предложи да бъде ревизиран този регламент, но всъщност става дума само за техническо изменение, а не а, за промяна на приложното поле. На практика това означава, че приложението към регламента само ще бъде актуализирано. Възоснова на дискусиите с представители на комисията и съвета мога да посоча, че основната причина за прегледа на този регламент всъщност е новият регламент за потребителските кредити. Правна сигурност за потребителите, но също така и процедурите на националните органи. Всичко това са теми, които са свързани с проблеми и затова комисията предложи да се извърши актуализация. Освен това, комисията предложи да се актуализира същевременно и приложението. Една част от законодателните актове, които са посочени в приложението, са устаряли или са заменени от нови директиви. Това означава, че приложението трябва да се консолидира, обаче комисията до сега не е направила такова предложение. Например, правата на туристите е, в сферата на корабоплаването, е, морско и речно, са уредени с нови правила. Разбира се, можем да си представим и разширяване на приложното поле. Това обаче не е предложение на комисията. Тя смята, че регламентът е действал твърде кратко време, така че все още няма достатъчно опит от прилагането му. Освен това, не е извършена наистина оценка на въздействието. Комисията посочва, че в момента тя е- извършва оценка на действащия регламент. В последното три месече на 2011 година тя ще възложи на независими експерти извършване на оценка, които ще представят резултатите през 2012 година и около 2014 година комисията ще бъде в състояние да си помисли за реформа на системата. По време на Белгийското председателство започна разглеждането на този въпрос. Белгия предложи да се извърши проверка на този регламент – и да се разшири приложното му поле до други директиви, така че в крайна сметка системата да стане по-ефективна. Освен това, комисията желае да получи още информация за две години. Работната група на съвета се занима с измененията от технически характер, и се съгласи с предложените технически изменения от комисията. Сега какво може да направи парламента? Както беше казано, в тази фара на фаза на процедурата, аз първо искам да чуя вашето становище. Тук виждам три възможности за действие. Първо, минималистично решение, което означава, че трябва да се приемат техническите изменения, предложени от комисията от съвета, което пък от своя страна ще означава, че няма да се правят изменения по регламента. Втората възможност предлага едно средно решение. Предложената от Белгия клауза да се включи а тя предвижда възможност за по-всеобхватна проверка. Това обаче ще означава и повече време, а комисията е, едва сега започва с е, тези дейности. Максималното решение, третото решение е, е този регламент всъщност да му бъде разширено приложното поле и да включва други законодателни текстове. В момента се работи в посока на минимално решение. Аз съм склонен да приема това, но напълно възможно е и средното решение, което представих. Тъй като дискусията започна едва сега, искам към този момент да не вземам окончателно решение. Смятам, че законодателството за защита на потребителите по принцип трябва да бъде подложено на обстойна оценка и проверка. Това би било в духа на а, акта за вътрешния пазар. Това би довело до там, че потребителите и в бъдеще ще се ползват с а, добро ниво на защита – и това би означавало по тази причина, че възможностите за взаимодействие между органите, националните органи, ще бъдат разширени значително. Представителите на унгарското председателство посочиха, че искат възможно най-бързо да разгледат този проект за регламент. Целта е още през октом... септември и октомври той да бъде прият. Обаче сега бих искал първо да чуя от вас какво е вашето виждане по този въпрос и какво време трябва да си предвидим. Благодаря, господин Репо. Вие като докладчик много ясно обяснихте за какво става дума, какво е предложението за изменение на регламента. Основният принцип на регламента, както личи от вашия доклад и от вашите обяснения, не се поставят под въпрос, става въпрос само за актуализиране на съществуващото законодателство. Като се включи в това, което се предвижда от акта за потребителските кредити. Но нека чуем сега какво има да кажат докладчите в Санка. Надявам се сравнително кратко. Well, thank you, Mr. Chairman, and thank you to the rapporteur for his... Господин Босотил, благодаря, господин председател. Разбирам, че предлагате три възможности. Първо, да подкрепим предложението, като се има предвид, че това е едно техническо предложение. А второ, да предвидиме клауза за преразглеждане. И третата възможност да направим изменения по същество. Аз съм съгласен с докладчика, че втората възможност е най-привлекателна да включим клауза за преразглеждане. Не смятам, че в едно такова техническо предложение трябва да внасяме изменения по същество. Най-малко не сега. Но, несъмнено, е, ще е необходимо преразглеждане, защото а, не получаваме това, което, от което очакваме. Потребителите а, все по-често извършват а, трансгранични покупки. И властите за защита на потребителите не сътрудничат достатъчно ефективно, за да гарантират защитата на потребителите, когато те купуват нещо от една страна в друга. Това е необходимо преразглеждане на този въпрос, за да може органите, които отговарят за защита на потребителите, да си сътрудничат по-ефективно и да осигуряват защита на потребителите, когато те купуват от една страна в друга. Да, необходимо е подобрение, но а, това не трябва не, обязателно да се направи с едно техническо предложение. Така че аз а, ще приветствам доводите на докладчика, по-нататъчни доводи, ако той има такива, но сега, за сега съм съгласен с неговото предложение да използваме втората възможност. Благодаря. Господин Бусител, мисля, че по въпроса за прилагането, това е въпрос, който ще обсъдим отделно с Европейската комисия. За да обсъдим ефективността на съществуващото законодателство but we should make sure that we have the имаме натрупан достатъчно добър материал, за да може да помислим за законодателната рамка. Разбира се, необходимо е да имаме достатъчно средства, за да изпълним тази задача. Господин Рошфор, благодаря, господин председател. Благодаря на господин Репо за неговото извънредно ясно представяне на те. Искам да подчертая, че макар и текста да е много технически, ние го разглеждаме съвсем на време, когато комисията приключва работата си по директивата за защита на потребителите. Защото имаме рамковата директива за защита на потребителите и към нея трябва да се добави списъкът на мерки за защита на потребителите, който трябва да се прилага ефективно във всички страни членки. И за нашата група особено важно е да се гарантира ективността на това, което ще гласуваме, за да може да гарантираме защитата на потребителите. Независимо от това, става дума за нещо съвсем конкретно – за да може да се предотвратят незаконните и нелоялни действия, да може всички субекти, които действат на пазара, включително и трансгранично, да се починават на установените норми. В регламентът е заложено това на всеки две години комисията да прави доклад за това как действа регламента. И ако погледнем последният доклад на комисията за прилагането на регламента, трябва да кажем, че той е много поучителен. Ясно е, че е много полезно. Примерно 87 души са били арестувани през 2008 година по силата на това законодателство. Има много искания за взаимна помощ между страните членки, за да може да се коригират отклонения. Ако погледнем внимателно върху това как действа регламента, получените искания са така общо взето равномерно разпределени между страните членки. Тоест, регламента действа върху цялата територия на Европейския съюз. Но е, има в някои страни е, много е, големи искания, е, за много голям брой за искания за помощ и за сътрудничество, докато в други страни няма подобни искания. Не ми се вярва, че в тези страни няма измамни е, действия или други неприемливи практики. Просто страните като че ли не са мобилизирали достатъчно средства и усилия за да направят необходимото, което се предвижда от регламента. И а, а, какво може да заключим? Ако трябва да се направи усилие, то е в следната насока. Страните членки трябва да прилагат с еднаква ефективност и по еднакъв начин изискването на рекламента. Тоест да няма страни, които са убежищата в кавички за някои оператори, които искат да избегнат изискванията на рекламента, искат да избегнат да им се поиска сметка за едно или друго тяхно действие. Това е единственото наше искане по същество. По всичко останало сме съгласни с господин Репо, съгласни сме с трите възможности и както и докладчикът в сянка от НЕП, аз съм за по-голям прагматизъм и реализъм, т.е. да бъдем способни да се приспособим към реалността, без това, от това да страда бързината за прилагане на регламента и неговата ефективност. Добре е как да, видим дали ще можем да разшилим неговото приложно поле. Е, и то да направим това колкото може по-бързо. Като напомним на комисията е, нейната отговорност в това отношение и е, да подкрепим становището на страните членки, което е изразено до сега. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за доброто стъпление в тази тема. Подкрепям неговото предложение, защото ние не бива да забравяме, че в настоящия момент е, трябва да вземем правилното решение и също така да преработим директивата за общата безопасност на продуктите. И също така трябва да бъдат е, заложени насоките в е, сферата на пазарите. Това според мен показва, че няма смисъл сега да се прави големия удар, а да се направи тогава, когато и без това извършим преработка на обща директива за безопасността на продуктите. И аз бих пледирала директивата за, за потребителите да се включи с директивата за потребителските кредити, а иначе да си помислим дали ревю да бъде, т.е. преглед да бъде предвидено, но нека това а, да остане задача на комисията, когато бъде прият доклада на господин Шваб за правата на потребителите. По тази причина още веднъж искам да посоча, че не е необходимо непременно да поставяме това изискване и аз по-скоро бих подкрепила тези по-малки частични решения. Благодаря. Приключваме с списъка на записалите се. Освен това, чухте и моите коментари и ще помолим представителите на комисията и на съвета да отговорят на някои от направените забележки. Господин Малниар е първия, който има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност да представя, да обсъдим това предложение. Там вътре са залегнали желанията на докладчите, докладчиците в сянка да се върви максимално бързо. Както каза господин Репо в чудесното си изложение, това, това е предложение от техническо естество. Всички сериозни решения вече са взети от съвета, от парламента и те са залегнали в законодателен акт. Ние искаме да избегнем правна несигурност, искаме да нещата да бъдат ясни. На този етап не възнамеряваме да променяме нито приложното поле, нито който и да било от членовете на законодателството. Доводите. Регламентът е, влезе в действие преди 4 години. Първите две години бяха посветени на техническите въпроси, така че сега дойде време за втори двугодишен доклад, който ще бъде представен на парламента преди края на лятото. Там ще говорим за изпълнението, става дума само за първите две години на приложението. Трябва да сме наясно с необходимите промени, дали те са от законодателен характер или пък става дума за изпълнението, дали става дума само за обмен на най-добри практики, на най-добър опит. За да разберем това, тази година комисията ще организира или в процес на организиране на семинари за право изпълнителните органи. Тази сутрин бях председател на семинар по въпросите на защитата на данните Миналата година беше организиран семинар в рамките на Бългийското председателство. Ще извършим външна оценка на приложението на законодателството и третият двугодишен доклад ще бъде представен по това време. Всъщност това съответства на графика, предложен от белгийския представител в съвета. И за трети път, когато дойдем трети път в парламента, ние ще можем да ви представим състоянията на нещата, къде трябва да, къде има трудности, къде са необходими промени. Ние смятаме, че трябва да се допитаме до 300 компетентни органа, които работят с нас. Те знаят най-добре какво трябва да се промени. Е, за към днешна дата не знаем това. За да бъде предложението добро, ние, ще, ние трябва да анализираме ситуацията. Необходимо ни е да получим информация от компетентните органи, трябва ни оценка на въздействието и трябва да сме наясно с въздействието от евентуална промяна. Ето защо комисията предложи да ограничи амбициите на този етап само до най-необходимите промени в анекса и да отчете всички положителни а, идеи и с това законодателно предложение до 2014 година ние ще успеем да приемем преразгледан версия от комисията. Не знаем дали е необходимо или не, но процедурата предвижда всички предпазни мерки. Благодаря на всички, които се изказаха днес. Очевидно е, че те се отнасят много сериозно към интересите на потребителите. Очевидно е, че те, че те разчитат много на правоприлагането. Благодаря за подкрепата на всички онези, които я изразиха. Благодаря на председателя. Благодаря. Много ясно изложение. Знам, че на конференцията, на която присъствах, беше изразено ясна воля процедурите да се усъвършенстват. От името на съвета. От името на председателството и аз Искам да изразя задоволството си от участието в работата на вашата парламентарна комисия. Председателството ще се стреми към възможно най-добро сътрудничество с парламента. Възоснова на онова, което чух, е очевидно, че по този въпрос има място за много добро сътрудничество. Ще направя само три коментара. Това проекто предложение е насочено към модернизация на съществуване, на съществуващо законодател, на съществуващ законодателен акт. Съгласен съм, че е е желателно да предприемем минималистичен подход. Съгласна съм също така, че това не изключва необходимостта от евентуална по-съществена промяна на по-късен етап. На ниво работна група държавите членки са постигнали съгласие в съвета то съответства с казаното от комисията, а именно работната група се договори за необходимостта от минималистичен подход. Е, бе, беше взето решение за приемане на предложението на комисията. Ще се ограничим само до актуализация. Очакваме да чуем предложенията на парламента и измененията разчитаме на тясно, с, разчитаме на, разчитаме на вашето съдействие. Ние желаем да работим в тясно съдействие с парламента. Към момента няма разногласия. Благодаря. Благодаря, благодаря и на вас и на колегите ви за активното участие по въпросите на защита на потребителите и благодаря ви за присъствието днес. Господин Репо, няколко заключителни думи. Да, аз искам и от моя страна да поздравя както председателя, така и колегите и докладчиците в Сянка и да им благодаря. Искам също така да благодаря и на представителите на съвета. Мисля, че можем да работим добре е, в добро сътрудничество между е, Финландия и Унгария. Благодаря за коментарите, които получих. Ще работя по тях заедно с моя екип. Разбира се, идеята е да се постигне възможно най-бърз напредък и може би още началото на следващата седмица ще мога да представя текст, който след това да бъде преведен. И в средата на април бихме могли да проведем следваща дискусия тук в комисията. Като целта е в края на май в комисията да проведем гласуването, ако всичко върви добре. Благодаря. Yes, I... Аз мисля, че това е едно, един разумен график. Благодаря е, за този подход. И сега ще повторя. Господин Репо ще изпрати доклада си за превод на 28 март. Ще го разглеждаме на 12-13 април. Срока за изменение 20 април, на 24 май ще разглеждаме комисия, ще гласуваме на 25 май и ще внесем доклада на юлската, юлската пленарна сесия. Няма да може да се приключи въпроса по време на унгарското председателство. Благодаря на всички. И сега минаваме към следващата точка от нашия дневен ред. А, това е доклад на господин Майер а, по а, възможните политики за постигане на европейско договорно право. Господин Майер не е добре. Имаме няколко души записани за изказвания. Но господин а, а, Докладчика Авсянка сянка е тук. Е, господин Швабе ще представи доклада от името на господин Ханс Петер Майер. Имате думата. Благодаря, господин председател. Господин Майер, за съжаление, днес е болен и затова ме помоли да го представлявам тук. Става дума за тема, която е тясно вързана с доклада, който самият аз аз скоро изготвих и е, който скоро ще бъде прият, така че от негово име днес е, искам да говоря за Зелената книга за въвеждане на европейско договорно право и постъпилите до момента предложения, които бяха обсъдени с всички докладчици в сянка. Първо мисля, че всички сме единни по това, че трябва да запазваме високото ниво на защита на потребителите в Европейския съюз. Това беше част от всички изменения, също така и част от доклада на колегата Майер. За принципното провеждане на Impact Assessment също има единодушие, само възниква въпроса в каква форма и с какви детайли ще трябва да се проведе. Тук има много различни изменения, те е, са внесени от редица колеги. НП подкрепя една комбинация от е, изменения 24, 27 и 56, които гарантират е, пълнен преглед. Аз е, бих е, предложил на докладчицата да приеме този вариант, за да можем накрая да имаме един подробен Е, една подробна оценка на въздействието. Смятам, че това би било успех за всички. Освен това, съм съгласен е, и с а, е, факта, че трябва да се чака от а, е, м, резултата от а, директивата за правата на потребителите, за да може и той да се интегрира тук. И а, всичко това би добро могла да се впише добре в оценката на въздействието. И също така, за да можем да оценим правилно работата на експертите, трябва да се запознаем с техните оценки, за да можем след това да предложим альтернативите на един толкова всеобхватен правен инструмент. Аз съм убеден, че комисията ще вземе предвид всичко това и след резултатите от консултациите. Освен това, смятам, че комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите има е, самостоятелни правомощия по това досие и ние трябва да изложим нашето мнение по различните опции. За това аз не мога да приема позицията на социал-демократите и на Обединената левица изцяло. За НП аз предлагам е, да разгледаме заедно с Алде и Зелените три компромисни предложения за изменение, които предвиждат компромис между опционалното договорно право и е, другият е, фаворизиран набор от инструменти. Тук е, попадат договорите за покупка и електронна търговия. Всичко останало, особено дефиницията на други договори, трябва да попадне в набора от инструменти. Особен акцент в компромисното предложение се поставя върху това, че е, трябва някои е, подробности от точка 9 да бъдат заличени. Също така всички е, докладчици в сянка са за това. Аз подкрепям широко и по-скоро бих се радвал, ако бъде подкрепен широко доклада на господин Майер и искам да благодаря на докладчиците в сянка за конструктивното им сътрудничество във връзка с въвеждането на единно европейско е, договорно право. Благодаря, господин председател. Um, благодаря. А, сега а, Катрин Стайлер. А, благодаря и аз. Благодаря а, на докладчика за неговия принос. Мисля, че много ясно стана а, че съществува разлика между това, което смята господин Майер и това, което мнозина от нас смята, че е необходимо оценка на въздействието на всички опции, преди да вземем решение. Мисля, че господин Майер би искал да вземем решение като комисия преди да имаме подобни оценки, а ние бихме искали да има оценка на въздействието на всички възможности и не смятаме, че можем да вземем подобно решение преди да имаме тази оценка. Би трябвало всички варианти да бъдат оценени по отношение на тяхното въздействие и тогава ще можем да решим кой вариант е най-приемлив. Това ще зависи, разбира се, и от цената му, от разходите, които са необходими. Ще продължим да обсъждаме тези въпроси, но няма да стигнем до никакво решение, ако не решим въпроса за оценката на въздействието на различните възможности. Иначе няма да можем да подкрепим компромисното изменение, което предлага господин Майер. Това е което искам да кажа по въпроса. Много благодаря. Мисля, че господин Кройцман иска думата. Благодаря, господин председател. Господин Шмидт, като докладчик в сянка от групата АЛДЕ, иска да благодари на докладчикът. Както вие знаете, по този въпрос сме говорили многократно във връзка и с закона за защита на потребителите и правата на потребителите докладчикът в сянка от АЛДЕ подкрепя предложението на господин Майер, тъй като неговото предложение отговаря на предложението на комисията по правните въпроси. Необходимо е наистина да имаме един по-добре разработен инструментариум. Но, както се надява и господин е, Шмидт, вероятно комисията ще намери решение – ще можем да уточним становището си по отношение на различните варианти, за да знаем как да продължим работата по този проект. Много важно е да се вземе предвид въздействието на европейското договорно право върху защитата на потребителите в страните членки. Много важно е също така да се повдигне да се разгледа този въпрос във връзка с безопасността на стоките, на практиката в тази област. И всички тези въпроси трябва да се вземат предвид при оценката на въздействието, което ще бъде извършено от комисията. Благодаря. Пожа Рюле, аз е, до голяма степен мога да се присъединя към казаното до сега, най-вече по отношение на оценката за въздействието. Искаме открит процес, за това оставяме двете възможности открити, както опционалното договорно право, така и наборът от инструменти. Важно е при оценката на въздействието да се проследи въздействието върху националното законодателство, преди да вземем някакво решение. От друга страна, ние посочихме, че трябва да отчетем, че вече вече в тази сфера е работено много и ние не искаме да слагаме край на този работен процес. Искаме да оставим вратата отворена по отношение на оценката на въздействието и не би трябвало да изключваме двете опции и въпреки това да правим оценка на въздействието. Така че още веднъж нека да подкрепим оценката на въздействието и да видим след това точно какви са резултатите. Ако се стигне до опционално договорно право, нашето мнение е съгласувано съгласувано с Комисията по правни въпроси, а именно, че трябва да се объединят нещата, които вече съществуват. Най-вече имам предвид въпроса за законодателството, уреждащо правата на потребителите. Както каза господин Шваб, то трябва да бъде включено и да бъдат обединени всички части така че да има един а, общ поглед. А, договорното право да включва всички отделни а, сфери и а, след това да се направи оценка на съответното въздействие. Благодаря, господин Покс. Благодаря, господин председател. А, много скептично се отнасям а, към а, ползата от опционните инструменти. По този начин можем само да навредим на потребителя, защото потребителя няма да има избор. Търговецът ще решава а, коя юрисдикция или кой закон ще бъде приложим. Тоест, в в страните членки, а, където вече е, не, стига, не достига защитата на потребителя, бизнесът ще използва тази възможност, а в други страни, като в Великобритания и Скандинавия, където е, потребител е, е защитен, бизнесът ще използва възможността си да използва друго законодателство. така че не виждам как е, този възможност за избор ще бъде от полза за потребителя. И затова съм съгласен с почти всичко, което госпожа Стайлес Штайлес каза. Съгласен съм с това, което каза госпожа Руе по отношение на нуждата от цялостна оценка на въздействието. Надявам се, че господин Швабе слуша и ще предаде на своя колега нашето становище, защото докладчикът казва кой вариант предпочита, но изглежда, че мнението на тази комисия е, че и за едната и за другата опция трябва да има пълна оценка на въздействието, преди да можем да вземем решение надявам се, че докладчикът няма да остане с впечатлението, че предпочитаме една или друга опция преди да сме получили оценка на въздействието. Благодаря. Никой друг не се е записал за изказване. Ще помоля представителя на комисията да коментира. Преди това, раз... Разбирам, че казаното от господин Фокс е било широко застъпено по време на дискусиите на Деня на защита на потребителите и в съответствие с предложенията на комисията е задължително да се проведе оценка на въздействието и на двете альтернативи – противен случай ще бъде накърнена идеята за интелигентно управление. Представителя на съвета няма желание да се изкаже. Сега комисията има думата. Благодаря, господин председател, за предоставената ми възможност. Аз ще бъда съвсем кратък. Първо, ние бяхме подканени от е, всички, е, които взеха участие в е, този в предходния дебат, да представим възможности за извършване на оценка на въздействието и тази оценка на въздействието ще покрива всички опции, така че тази точка ще бъде включена. Една втора точка, която исках да включа, я включи господин Шваб, той я спомена, че парламентът и разбира се и другите участници ще иска да види резултата от работата на експертните групи и става дума за нещо наистина много разбираемо е, и от друга страна важно, защото по време на консултациите е, това беше засегнато до голяма степен. Много от е, страните, които бяха срещу опционален инструмент, казаха, че искат да го видят в текста преди да вземат отношение окончателно към него. Комисията преглед, публикува някой от главите от работата на експертната група и ние в края на април смятаме да публикуваме целият текст в интернет, така че парламента, държавите членки и всички заинтересовани лица да могат да видят текста, за да изкажат малко по-задълбочено мнение. Както госпожа Рюле съвсем основателно посочи, целият процес на дискусия, целият процес на работа отне няколко някъде около 10 години и за това няма смисъл този процес да бъде спиран, а той да продължи, като разбира се, винаги подчертаваме, че е, ни е необходима една пълна и задълбочена оценка на въздействието. Една последна точка искам да засегна, защото я подчертаха всички изказали се. Тя е свързана с е, високото ниво на защита на потребителите – и това трябва да намери израз в съответните текстове. Това е мнението и на комисията. Когато представяме бъдещ инструмент на европейски договор, той трябва да има не само економически предимства, а трябва да се дава възможност чрез него да се прави по-голям избор между тези трансгранични продукти, обаче те от друга страна да могат да се предлагат на по низка цена. И тук нещо много важно. Всеки инструмент е, от Европейското договорно право трябва да гарантира, че е мнозинството от европейските потребители трябва да имат по-високо ниво на защита в сравнение с досегашните нормативни актове и това е съществена цел в работата на експертната група и също така на комисията. Искам да посоча, че дори и настоящата работа на експертната група предвижда едно значително по-високо ниво на защита на потребителите. Това ще бъде публикувано в съответните текстове. Е, ще посоча конкретен пример. Е, настоящия текст, който е предложен от експертната група, е, се занимава с съществуващата директива и иска да бъде надхвърлено нейното ниво, т.е. предвиденото там ниво. Благодаря, господин председател, за вашето внимание. благодаря. утре ще гласуваме. Искате ли да добавите нещо в заключение? Андреа Шваб, благодаря господин председател, благодаря и на всички колеги, които взеха думата. Колегата Майер предпочита, що се отнася до оценка на въздействието, изменения 24 и 27. Те са на НП. Е Има изменение на госпожа Рюле от Зелените. По принцип аз подкрепям колегата Фокс. Много внимателно слушах през цялото време. При изменения 26 Става дума за въпроса дали е, да се проверява в рамките на оценка на въздействието, да не се допуска промяна в е, правното положение като опция. И тук аз е, смятам, че когато, например, ние погледнем ситуацията при гаранциите и установим, че има пъстър букет от гаранции в Европа, на пръв поглед още се вижда, че тук дългосрочно ни е необходима опция за уеднаквяване. Е, и за хармонизиране. И за това аз е, не искам да възразявам срещу тази принципна възможност е, да бъде изключено това от мерките, които обсъждаме сега. Аз съм сигурен, че колегата Майер ще иска да говори по това изменение 26. Не знам утре той дали ще бъде тук. Колегата Стайлер очерта подобна посока в изказването си. Аз смятам, че всички колеги, които изискват един по-внимателен подход, е, да трябва да бъдат подкрепени, защото знам колко е труден този път, но от друга страна вярвам, че въпреки това ние не трябва да допускаме раздробяване на правната уредба на вътрешния пазар, защото това създава проблеми за потребителите. По тази причина трябва да се направи нещо дългосрочно и по тази причина необходимо необходима оценка на въздействието като солизна основа за нашата бъдеща работа и това ще обсъдим утре. Благодаря, господин председател. Благодаря на Андрю Шваб. Утре ще гласуваме доклада в 10 часа и 15 минути. Не забравяйте да си вземете картите за гласуване. Сега преминаваме към друг въпрос. Добре дошъл на господин Тарабела, който е нашия докладчик по законодателно предложение. Става дума за изменение на регламент 648 черта 2004 година по отношение на използването на фосфати и други фосфорни съединения в домакински перилни препарати. Имате думата да ни представите доклада. След това ще чуем следните оратори. Господин Тарабела. Благодаря, господин председател. Искам да ви благодаря. Благодаря и на координаторите. Благодаря на парламента за, за това, че дадаха възможност на комисията имко да представи доклад по тази тема. Предложението за рекламент е, е, се основава на две констатации. Първо, че фосфатите а, са причина за еутрофикация. А, те също така, фосфатите също така а, водят до увеличаването на водораслите. Освен това, се нарушават и принципите на конкуренцията. За да регламентираме тези проблеми, Европейската комисия предлага да се ограничи количеството на фосфати в препаратите до 0,5% за текстилни препарати, що се отнася до другите препарати, се предлага ограничение от 31%. Моето предложение се основава на предложението на комисията. Аз констатирах, че подходът на комисията е много балансиран. Моето предложение се основава на четири основни момента. Трябва да се ограничи количеството на фосфатите в перилните препарати препаратите не са основната причина за еутрофикацията. След едно проучване, поръчано от Европейската комисия, на, на тях се пада 6% от еутрофикацията в Европа разбира се, в по-засегнатите страни, страните се окисляват по-бързо, но 6% е в Европейския съюз. Комисията стигна до заключението, че детергентите с фосфатите не играят основна роля в еутрофикацията. Най-сериозната причина за еутрофикацията са продукти от животински происход – и ние трябва да насочим усилията си към пречистване на отпадните води. Трябва да се ограничи обаче присъствието на фосфатите в перилните препарати. Могат да се използват други вещества, които да заместят фосфата. Не може да се забрани присъствието на фосфати и други съединения. Ето защо правим предложения за граница от 0,5%. 0,5 грама на грам. Мисля, че това е по-уместно да се ограничи количеството, а не процента. По този начин производителите ще могат да разредят препаратите. С други думи, би било в, в действителност в Белгия има ограничение от 0,5% от 2004 година. Не сме установили наличие на а, разреждане. Препаратите са все по-концентрирани. Имам въпрос към комисията. Знам, че Германия поддържа ограничението от 0,5 грама и не знам дали се е променило нещо в поведението на индустрията. Сега дали да не става дума за... Не знам дали е редно да повдигнем въпроса за намаляване на количеството фосфати в течните препарати за съдове, тъй като потребителите искат препарати, които да имат добри измивни свойства. за да ако намалим съдържанието на фосфати, може би трябва да се повиши температурата а, на водата или пък продължителността на а, измиването, което не е свързано непременно с а, повече полза а, за околната среда. Очевидно е, че трябва да се осъществи оценка за използването на препарати за измиване на съдове. Il s'agit d'effets environnementaux d'un produit à tous les stades, de la production de matières premières à la fabrication du produit, à l'emballage, au transport. Искам също така а, да посоча, че е необходимо да се направи проучване за възможното заместване на фосфатите в мялните препарати. трето, потребителите трябва да бъдат добре информирани за това какво се съдържа и в какви пропорции се съдържа в мялните и перални препарати. Тоест, необходимо е да се посочи, че примерно използването на по-големи дози от препарата не е обязателно гаранция за по-добро миене, че миене с по-висока температура също не е подобна гаранция и така нататък. По този въпрос ще направя изменение. И четвърто, искам да се избегне така нареченото а, зелено миене. А, да стане задължително още по-ниска доза. Чрез, защото а, а, необходимо е, необходимо е действащия закон да бъде спазван от промишлеността. Ще направя изменение по този въпрос. Господин председател, опитвам се да възприема балансиран подход, който да бъде от полза както за вътрешния пазар, така и за потребителите. Обеден съм, че не става дума да се даде превес на интересите на една или друга заинтересована среда, страна, а да бъдем уравновесени, балансирани и справедливи в подхода си е, защото наши, в наши интерес е да намерим именно такова балансирано решение. Винаги съм бил готов и ще бъда готов е, за предложения, е, по които ви можем да помислим заедно, господин председател. Благодаря, господин Тарабела. Благодаря за важните въпроси, които подробно осветлихте. А сега да дадем думата на докладчите всяка. Благодаря от името на господин Сартори, който не можа да присъства тук. Искам да благодаря на господин Тарабела за готовността му да изслуша коментарите. Мисля, че имаме възможност да, нашата комисия да каже колко е важна хармонизацията националното законодателство. Има много сериозна разлика в законодателството между отделните държави членки. В Испания няма ограничения за количеството, във Франция те ще бъдат забранени, в Италия ще има ограничения. Изискването за хармонизация следователно е свързано не само с пускането на пазара и производството на тези продукти, макар че това би довело до някои предимства, но е свързано също така и с различни изисквания за рециклиране на тези продукти, например, както и начина по който се използват. Намаляването на количеството на фосфати е тенденция. Основната причина макар че не единствените, те не са единствените, доведоха до това, че те са свързани наличието на фосфати води до еутрофикация, но причината за това не е свързано само с фосфати, но и с фосфор. Фосфорът се е регламентиран в съответствие с риск, за да не се дублират дейностите, когато оценяваме веществата. Следва да се замислим за това как искаме да регламентираме фосфора. Ако искаме да намалим количеството на фосфора, и мисля, че ние трябва да променим предложението на комисията. Ние трябва да предвидим ограничения за абсолютните количества и дозировката, а не процентни ограничения които могат да бъдат подвеждащи. Ако обаче решим, че ще се ограничим само до ограничаване на фосфатите, тогава трябва да обърнем внимание на альтернативите. По този начин ще насърчим научните изследвания в тази област. По този начин ние ще спазваме ограничения, които сме си наложили сами. Сътрудничество между докладчика и докладчите в Сянка се оказа много полезно, за да се усъвършенства текста. Той е изключително полезен. Благодаря още един път на господин Тарабела. Ние сме на негово разположение. Господин Кройцман. Благодаря, господин председател. Настоящата разрубаност на пазара за парилни препарати причинява ненужни разходи за индустрията и администрацията. Затова пред... приветствам предложението на комисията да хармонизира различните национални разпоредби за съдържанието на фосфат в перилни детергенти. От друга страна искам да поздравя и докладчика господин Паравела. Той а, прави съответно законодателно предложение за а, домакинските перилни препарати, използвани в машини. Въпросът е обаче дали преди комисията не е била в състояние а, да предвиди тази оценка за 2012-2013 година и да ни я представи, за да можем да реагираме съответно на фактите, които ни бъдат представени. Същото се отнася и за възможните ограничения за използването на детергенти в индустриалната сфера. В настоящата оценка на въздействието на комисията в момента не се посочват технически и зрели альтернативи за индустриални продукти и когато се има предвид, че има проблеми, то това са проблеми свързани с съдържанието на фосфати. И тук трябва да се извършва изследователска и е, развойна дейност, а това е в тежест на малките и средни предприятия. Интересно е, което посочва комисията във връзка с изследването за пълна забрана на фосфати във всички детергенти. Това означава, че производителите трябва да затворят своите производствени звена и е, 3 до 5 хиляди е, хора да останат без работа. Така че темата трябва да се разглежда много внимателно последователност, защото няма смисъл да се опитваме всеки ден да създаваме нови работни места на вътрешния пазар, а от друга страна чрез неправилни действия да допринасяме за закриването на работни места и то в голям мащаб. За това още веднъж приветствам изрично предложенията на комисията и тук трябва да се дискутира дали процентно или абсолютно ще бъде ограничаването до 0,5% тегловен дял. Иначе ние сме открити за всякаква дискусия, за изменения, но смятаме, че проблемът, който винаги възниква при оценката на въздействието е, че много страни нямат пречествателни съоръжения и е, трябва да им се помогне, за да могат да изградят необходимите съоръжения и то на места, където въздействието е много-много по-голямо, така че то да може да се намали. Благодаря. Благодаря, госпожа Рюле. Разбира се, аз съм за пречиствателни съоръжения, обаче ако а, те са само за пречистване на водата, това също струва пари. И тук трябва да се прави а, много точно изчисление. От една страна а, има загуба на работни места, но от друга страна пък а, какво означава това за околната среда. Например, в Швеция има закон а, във връзка с а, забраната в тази насока и а, Франция е също пред. А, приемането на такъв закон и за това аз мисля, че тази забрана трябва да обхване и съдомиалните машини, разбира се, след съответно проучване, но казвам, има смисъл и препаратите за миене на съдове да бъдат включени при е, перилните препарати. Благодаря на комисията за направените предложения. Е, защо? Защото всъщност е, няма смисъл е, в дългосрочен план всичко да се предоставя на държавите членки. Е, смисъл има нещата да се хармонизират на европейско равнище, за да се избегне замърсяването на водата, което всъщност е, пречи на всички. Благодаря. Господин Фокс. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Тарабела за извършната работа. Благодаря и на Европейската комисия за проявената въздържаност, като решиха да във връзка с решението им за измивните препарати. Е, и слушах казаното от господин е, Кройцман за потенциалната загуба на работни места, ако бъдат е, забранени фосфатите. Разбира се, има разлика между фосфати и фосфорни съединения. Мисля, че ние трябва да призовем комисията да обърне внимание на резултатите от, от евентуална забрана. Това ще бъде полезно за околната среда обаче е, но ми се иска да видим какви ще бъдат разходите и резултатите и въздействието върху е, работните места. Аз нямам възражение срещу забраната, стига разбира се индустрия да може да продължи да използва по-малко вредните фосфорни съединения. Мисля, че ние можем да постигнем консенсус по този доклад и благодаря на господин Тарабела за съдействието му. Благодаря. Не виждам други желаящи да се изкажат. имаме ли представител на комисията? Малко тук си обърках документите, но ви давам думата за мнение. Благодаря, господин председател. Името ми е Клаус Берент, ръководител на звено в Генерална дирекция предприятия и а, имам отношение към а, регламента за мялните и перилни препарати. Искам да благодаря на господин Тарабела и на всички изказали се за положителния принос. Подробна оценка на въздействието върху използването на фосфатите в различни видове препарати – е основа за нашето решение. Разгледали сме също така альтернативите, както върху околната среда. Разгледали сме също така и техническите а, възможности за заместване на фосфор и фосфорните препарати в различните видове препарати. Наистина, прав е господин Тарабела, че фосфатите не са главният източник на еутрификация на водите трябва да вземем, да бъдем, се ръководим от принципа за съизмеримост на нашите а, е, действия и законодателни решения. А, а, трябва да се забранат фосфатите в, в перилните препарати, които са най-масово използват и там а, има економически и технически а, приложими альтернативи. А, Въпросът е, дали, е, беше дали са се занимали с други фосфорни съединения, не само а, е, други, фосфонатите, друга форма на фосфорни съединения, а, е, които са в сравнително ниски концентрации. Оценката показва, че те могат да бъдат опасни за водните басейни не поради еутрофикация, но по други причини и за това не трябва да се увеличава използването на фосфонатите. Т.е. трябва да има една обща, обща ван на допустимото използване на фосфора, независимо отделно или в други съединения. По друг начин могат да се формулират концентрациите, както предлага господин Тарабела, не само като процент, но също така и като грамове на доза след на, на неговото предложение ние, ние смятаме, че когато се предлага процентна норма, тогава може да се предотврати компактирането на перилните препарати. Е, ако се придържаме към процентна норма, вероятно това ще предотврати по-нататъчното е, компактуване. Е, може да се разгледа било германската норма, която спомена господин Тарабела, било други прилагани норми. Сега за сега ни се струва, че при 0,5% горе-долу отговаря на 5 грама на доза при сегашните концентрации, които се използват но това зависи от твърдостта на водата и също при какви а, нива на замърсяването става дума и при... защото различни количества се използват в зависимост от препаратите, в зависимост от твърдостта на водата. Колкото до съдомялните машини, оценката на въздействието показва, че за сега не можем да заменим фосфора в препаратите за съдомялните машини. В Швеция е, това е лесно, защото е, шведите са щастливи, че водата им е много мека, но другаде това ще бъде много трудно. Информацията, с която разполагаме в момента, показва, че а, е, препаратите за съдомялни машини а, в момента, ако са без фосфор, не действат достатъчно ефективно. Господин Кройцман а, а, предложи нещо друго. Не бих се съгласил веднага с него, защото смятам, че още е много рано. Имаме е, информация за е, оценката на въздействието е, към днешна дата и затова ние предлагаме, смятаме, че тя не е достатъчна, затова предлагаме 2014. Предложението на господин Тарабела да се добавят допълнителни сведения за потребителя върху опаковките – трябва да кажа, че в момента това вече се прилага върху опаковките на препаратите. Съгласно една доброволна инициатива, така наречената инициатива Clean Right. Е, така че, ако това продължи, вероятно няма да бъде необходимо да се слага в, да се включва в закон като задължение разбира се, ще преразгледаме въпроса с препаратите за автоматичните съдомялни машини, така както и за сега предложение ще разгледаме всички други възможности, както от гледна точка на опазване на околната среда, така и от гледна точка на тяхната техническа приложимост. Благодаря. Thank you very much very... Благодаря за подробното изказване. Само за да потвърдя графика, преди да дам думата на господин Тарабела да обобщи, крайният срок за внасяне на изменение е 24 март, 12 април е разглеждането на изменения, 13 април е гласуването в нашата комисия. 15 юни е гласуването в водещата комисия. Господин Тарабела, имате ли коментар по казаното съвсем набързо? Вие напомнихте срока и на мен не ми остава нищо друго, освен да благодаря на колегите за сътрудничество. С моят сътрудник сме готови за дискутиране на измененията. Благодаря ви за вниманието и за сътрудничеството. Благодаря на всички. Благодаря и за информацията. Сега преминаваме към последната точка. Преди представенето от Европейската комисия за информационната система за вътрешния пазар, приканвам ви да присъствате, тъй като въпросът е много интересен, особено за нашата комисия. Колегата Декампус замества господин Грек по въпроса за схеми за гарантиране на застраховките. Благодаря от името на Луис Грек. Ние ще се опитаме да не дублираме казаното от економическата комисия ще съсредоточим вниманието си само върху аспектите, свързани с защитата на потребителите. Липсата на загуби за потребителите при несъстоятелност на застраховател означава, че потребителите са най-уязвимата група при финансова криза. В сегашната економическа криза очевидно доверието на гражданите и потребителите спадна. Ето защо ние трябва да гарантираме на потребителите, че спестяванията им са гарантирани. Трябва да отчетем техните интереси. Основният принцип е, че стандартите за минимална защита вече са хармонизирани на европейско ниво в банкови инвестиционен сектор с, гаранции, с гарантиране на влоговете но от гледна точка на застрахователите, застрахователния сектор изостава. Това създава неравна защита за притежателите на полици. В различните държави членки има различно равнище на защита и това означава, че се пречи на развитието на трансграничния а, бизнес, както и няма условия на равнопоставеност между различните застрахователи. Внасянето на схеми за гарантиране ще осигури повече защита на потребителите а, и ще засили доверието на гражданите вътрешния пазар. Докладчикът смята, че сега е най-реалистично да се създаде е, задължителна рамка за гарантиране на, на застрахователните полици. По този начин ще се, е, ще се е, предотвратят възможности за обикаляне на законодателните изисквания. Да не бива обаче да пренебрегваме и умалуважаваме постигнатото в държавите членки. Докладчикът дължи на минимални стандарти за защита. Докладчикът разглежда въпросите на информацията, и доброто управление. По въпросите на информацията се казва, че тази информация трябва да се предоставя на потребителите при несъстоятелност на застрахователя. Предоставянето на информация е задължителен елемент. Докладчикът смята, че създаването на един информационен сект... център ще повиши прозрачността, достъпа до информация и ще улесни трансграничните плащания. По създаването на тези схеми трябва да се предвиди преходен период. най сетне е необходимо добро управление на схемите, за да може да се засили доверието на гражданите. Новите схеми трябва да гарантират сътрудничество между националните и европейски надзорни органи. Благодаря за вниманието. Благодаря за това, че представихте този много важен доклад. Нашата комисия се отнася много сериозно към този въпрос. Сега ще дам думата на докладчите в сянка, господин Шваб, господин Кройцман от името на господин Шмидт. Госпожо Рюле, ще си изкажете ли? Господин Ашли Фокс е тук. И така. Докладчите в сянка и след това господин Линда от името на Европейската комисия. Не, Масимо Маркези от името на комисията. Андрея Шваб има думата. Първо искам да благодаря на колегата Корея де Кампуш, но разбира се и на докладчика господин Грех, с който миналата седмица разговаряхме по основните моменти в е, доклада и изискванията в него. Първо, искам да посоча, че в момента дори в половината от държавите членки на Европейския съюз и е, ИВЕР е, няма е, системи за осигуряване при не платежоспособност на предприятия. Съществуващите системи, доколкото ги има, се различават много, най-вече по отношение на сумата на покритието или пък а, на приложното поле. За това групата на ЕНП и аз като докладчик в Сенка поздравяваме изрично намерението на комисията да се създаде един правна рамка за подобни е, застрахователни системи, където да съществуват минимални стандарти. Ние приемаме, че по този начин ще се укрепи не само доверието на потребителите в е, осигурителния сектор, но и е, ще се създадат е, еднакви условия за застрахователните компании, а също така и прозрачност. Предложението на комисията след приемането на директива Solvency 2 е, се насочва към е, някои предложения, които са свързани с преодоляването на глобалната финансова криза, така че дългосрочно да се стабилизира положението на предприятията в Европа и да се доизгради вътрешния пазар. По принцип аз съм изцяло съгласен на много места с предложението на господин Грех и за да съкратя дискусията, направо ще се спра на онези точки, по които евентуално бих внесъл изменения, защото мисля, че все пак бихме могли да подобрим някои неща. Смятам, че е важно подобни е, схеми за гарантиране на застрахователните вземания, е, такива каквито са предложени от комисията, могат да действат едва тогава, когато няма други защитни механизми, като например разпоредбите на директива Solvency 2. И ако до сега нямаме разпоредби, то е, ние би трябвало да е, прилагаме тези, които съществуват, а не да излизаме извън техните европейските рамки. Второ, е, възможно въвеждане на граница на покритието е, както при е, осигуряването, гарантирането на влоговете, така че потребителят да знае какъв риск трябва да поеме той и какъв риск може да бъде поет от създадена с закон система за гарантиране на влоговете и смятам, че по този начин ще се укрепи не само доверието на потребителите, но и неговото желание да взема предвид по-благоприятни цени за застрахователните продукти в бъдеще. Благодаря като цяло на господин Грех за извършеното от него работа работа и е, ще се радвам на бъдещо сътрудничество. Благодаря. Господин Кройцман. Благодаря, господин председател. От името на моя колега Оле Шмидт искам да благодаря на господин Грек за сътрудничеството. Оле Шмидт смята, че е важно да се засили защита на потребителите и да има по-добри общоевропейски правила нивото на защита в страхователните продукти трябва да бъде също, както и всички останали продукти. Също така трябва да се насърчи и конкуренцията на пазар на финансови услуги. Това се диктува от потребността от повече хармонизация. Правилата трябва да засилят вътрешния пазар за финансови услуги и да се създаде по-силен пазар. Либералите подкрепят по-голямата част от доклада подкрепя и елементи като становището, че е необходима минимална хармонизация. Оле Шмидт е съгласен с това, че поради ограничения брой случаи на несъстоятелност в състрахователната промишленост, тя трябва да разполага с достатъчно финансови средства. Трябва да има взаимен застрахователен механизъм за да не и да не се допуска прекалено високи разходи. Оле Шмидт има някои съмнения по член четвърти. Той има съмнения за степента на покриване. не само, че ще се разшири обхвата на гаранциите, но също така пренебрегва факта, че страхователните дружества носят отговорността за поведението на своите служители. Посредниците днес без друго трябва да имат застраховка за компенсация. Here is not a matter of prudential rules, but for a criminal law and tort law systems. The paragraph... Параграф 6 е, не носи никакви ползи за потребителя. Моят колега е настроен скептично, защото е невъзможно надзорния орган да, да продаде част от активите при несъстоятелност, ако половината служители ако половината, половината клиенти трябва да получат компенсация в финансов форма. Член 8 създава проблеми за вътрешния пазар. Държавата трябва да гарантира системата, ако някой от големите фирми гарантира, малките страхователни фирми няма да могат да изплатят средствата, които са необходими за компенсиране на клиентите. В тези случаи държавата ще трябва да осигури исканията. Колегата Оли Шмидт е, съжалява, че не може да бъде тук. Благодаря. Благодаря, господин Кройцман. Е, ценим компетентността на господин Шмидт. Сега ще помоля господин Фокс да се изкаже преди е, госпожа Рюле, тъй като преди две седмици към групата на координаторите и реформатори се призниха още двама души. Сега, вие сте първият, който ще се изкаже преди зелените. Благодаря. А, господин председател, може би това е происходът на английският израз, to be at, at sixes and sevens. А, а, различните гилдии в лондонското сити се редуват много пъти кой да бъде по-първи. Съгласен съм с подхода на комисията да се уеднакват методите за гарантиране на страхователните вземания. Обаче не съм съгласен с това, че е необходима такава схема за целият Европейски съюз. Необходимо е минимално хармонизиране, включително и изплащането на обещетения на онези, които имат застрахователни полиси. Пазара на застраховки е много различен от банковия пазар. Ако някой застраховател фалира, е, няма да има паника сред е, застрахованите, така както е при паниката, ако фалира банка. Трябва да се вземе предвид, е, че се обсъждат въпросите за финансирането и нивата на финансирането за различните застрахователни системи. Не смятаме, че е необходимо да има екс-анте фонд, който да бъде финансиран а, от всички. Подобни схеми за гарантиране също така не трябва да обхващат случаите на измама. А, във всички случаи на измама за ощетените трябва да търсят компенсация на щетите си от съответната фирма. Господин председател, работихме с господин Грек добре и се надявам, че продължим да работим добре и в бъдеще. Благодаря, господин Фокс. И да, да приключим сега госпожа Руе. Ще бъда съвсем кратка. Искам също да благодаря на господин Грех и също на останалите колеги за представянето на доклада. Искам да посоча обаче, че някои от изказванията на колегите ме накараха да се замислят най-вече за е, обещетяването, когато става дума за измама е, и тук трябва да се помисли за съответно покритие. А иначе искам да се спра на една точка, която в началото, като че ли не беше разгледана достатъчно. Има големи проблеми с прозрачността в тази сфера. Например, когато става дума за живото, за страховките и кризата на финансовия пазар, нямаше достатъчна яснота по рисковете, които поемат съответните клиенти. И аз мисля, че тук трябва да се включи и този аспект. Смятам, че това беше и предложението на господин Шваб. Благодаря. Благодаря ви. Мисля, че ние следваме линията, която е установена отдавна в нашата комисия. Ние настояваме за ясна информация за потребителите. Господин Грек също подчертава този аспект. Ще помоля комисията да ни каже няколко думи за Бялата книга и господин Маркези ще отговори и на направените коментари. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на вашата комисия за интересния дебат. Също така искам да се спра на няколко въпроса, които са в сърцевината на дебата не само във вашата парламентарна комисия, но и в Комисията по економически въпроси. По въпросите за финансирането. Много се радвам, че има интерес от страна на вашата комисия за ексанте финансиране. Нека да ви през, повтор, напомня за комисията на комисията. Ако имаме експост финансиране, възникват два проблема. Неизправният застраховател не, внася, не, не допринася за фонда. Ние не искаме това. Не искаме проблем свързан с а, морална опасност. Ако има само експост финансиране, е много вероятно, активите на застрахователите са корелирани, може да се окаже, че очаквате от сектора, който изпитва затруднения поради конюнктурата в момента или други е, характеристики на пазара, да изплащат средства в е, труден момент. Така че става е, експост финансирането е е проциклично. Ето защо комисията смята, че най-доброто финансиране е ексанте. Що се отнася до важния въпрос е, за преодоляване на ненужно строгия подход, искам да се позва на факта, че оценката на въздействието в Бялата книга на комисията отчита риска, който ще възникне, когато започне да се, когато влезе в сила инструмента Solvency 2. Тоест, е, ние не се опитваме предварително да оценяваме ефекта върху финансовата стабилност на Insolvency 2. Не може да се създаде среда, в която фалит... несъстоятелността е изключена. Винаги има известна опасност и надзорният орган не може винаги да предотврати всички трудности в сектора. Ето защо схемите за гаранции са важни, а, за да запазят нивото на потребителите. Особено ми, е, е, ми беше интересно това, което се каза за случаите, в които има концентрация на страхователния пазар. Няма магическо решение, необходим е баланс между защита на потребителите и необходимостта да не затрудним сектора с твърде големи фондове. Застраховател, който е по-голям, ще създаде повече проблеми, ако изпадне в затруднения. Европейската комисия се опита да отчете този аспект в оценката на въздействието. По-конкретно, ние въведахме калибриране на схемата за гарантиране на застраховките в зависимост от концентрацията на пазара. Това не означава, че във всички случаи всяко равнище на несъстоятелност може да бъде поето от схемата за гарантиране на потребителите, но Целта е да посрещнем опасността от несъстоятелност на концентрирани, на пазарни участници, при които нивото на концентрация е особено високо. Схемата за гарантиране не е единственият начин за преодоляване на проблемите. Надзорните органи а, често обръщат повече внимание на по-големите застрахователни а, дружества. Накрая е, смятам, че особено важно това, че се обръща внимание на проблема, който може да възникне, тогава, когато притежатели на полици искат ликвидация или прехвърляне на правата им към друг застраховател. Мисля, че ние трябва да се замислим сериозно. Важното тук е да създадем една рамка, която заедно с надзорния орган е в състояние да възстанови доверието. С други думи, е необходимо да предприемем един прагматичен подход. Всъщност ще спра до тук. Благодаря ви. Благодаря. Приемаме с удовлетворение подобен подход, Бялата книга, която ще даде възможност да се обсъдят някои от тези въпроси. Нашата комисия се интересува живо от тези въпроси. Това е много добра практика е да може да участваме в този процес на регулиране. Сега да кажа нещо за графика. И след това е, ще се върна към професор Де Кампус. Е, на 24 март срок за внасяне на изменения, разглеждането им на 12 април. Гласуваме в комисия на 13 април. Е, в економическата комисия на 2 май и в пленарна зала през юни. Тоест нямаме много време. Мисля, че е, на всички е ясно какво предстои, всеки знае какво иска. А сега Антонио де Кампос, искате ли да добавите нещо? Да обобщите? Е, не, господин председател, няма да обобщавам, само искам да благодаря на колегите. Много внимателно си отбелязах е, техните мнения. Няма в момента да ги коментирам, но ще предам всичките ваши мнения на колегата, който работи по този доклад. Благодаря много, че представихте доклада от името на Луи Грек. А сега стигаме до десета точка, последната за днес. Представяне от а, а, екип от Генерална дирекция вътрешен пазар на информационната система за вътрешния пазар вие всички вероятно знаете, че това е система, която има решаваща роля за правилното функциониране на вътрешния пазар. И ние с винаги с удоволствие слушаме нашите колеги от комисията. Знаем, че те много внимателно следят нашата работа. Добре дошли, казвам на Мариан Гребен, която е редовен гост на нашата комисия. И а, вече а, слайдовете са на място, Мариан, така че с, с нетърпение чакаме да чуеме твоето изложение и след това ще имаме време за въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да ви представя актуализираната картина на там това докъде сме стигнали с информационната система за вътрешния пазар. Защо ви представям тази информация? Това е защото комисията прие съобщение за разширяване на информационната система за вътрешния пазар. СВП. А също така, това ще ни даде възможност а, да ви представим по-късно тази година проекто регламент за да ви припомня за какво става дума, какво е СВП. А, това е а, приложение, което, за което не е необходимо някакъв специален софтуер или хардвер. Това е инструмент, който разработихме заедно с страните членки, за да могат органите, националните органи на всички равнища, национално, регионално и местно равнище, да работят заедно, да се възползват от а, ИСВП. Информационната система за вътрешния пазар трябваше да запълни една голяма празнота, когато националните органи искат да намерят своят подходящ партньор. Имаме над 6000 различни органи на властта в страните членки, които са регистрирани. И както вие знаете, много важно е страните членки да разполагат с инструмент, с който да намират своите партньори. Информационната система е също така много полезна за обмен на информация по сигурен начин. Там данните са защитени, защитена е неприкосновеността на информацията, за да може информацията, която понякога много често съдържа лични данни, се обменя по сигурни канали. И накрая много важен елемент на информационната система, че тя работи на всички езици на Европейския съюз. Значи, тя разчита на един набор от въпроси и отговори, които са преведени на всички езици и могат да се използват от тези, които я ползват. Примерно, ако една, един литовски орган иска да се обърне към полски орган, той просто штраква на въпроса на литовски и той се изпраща на съответният му полски партньор. Той го прочита на полски, намира отговора на полски и чрез е, същите канали в системата той се праща обратно и задали въпроса може да си го прочете на литовски. Тоест по този начин а, е, се запълва празнотата, чиято цел да запълни е, е информационната система за вътрешния пазар. От 2009 година Използваме а, системата за професионални квалификации, а от 2010 година за прилагането на а, директивата за услугите. Както казах, над 6000 местни органи на властта са регистрирани, включително общински, районни и други, които а, им, имат а, роля, която трябва да изиграят в рамките на тези две директиви. 11500 отделни ползватели са регистрирани. В момента имаме средно 160, 160 искания за информация на месец. Това е сравнително малко, но тази цифра бързо нараства. Ако погледнете на скоростта, 58% от искането за информация получават отговор за, в рамките на две седмици. Това е сравнително бързо, като се има предвид, че Става дума за обмен на информация между органи на властта, обществени организации, които нямат, не, не говорят на един и същи език. Ние редовно а, се опитваме да установим дали системата а, е лесна за използване. И 92% от всички ползватели ни казват, че информационната система не представлява трудност нейното използване. Сега да ви дам няколко цифри, е, какво фактически е положението в системата. Ето статистиката на исканията за професионални квалификации. Тук може да видите, че средният брой на исканията, които се изпращат между органите на властта, са е около 150 на месец. Разбира се, тази статистика обобщава различни нива на дейност в различните страни членки. Ако погледнем кой най-често иска подобна информация за, относно професионалните квалификации, виждате, това са Великобритания, Дания и Холандия. Ако погледнем за получателите на информацията, виждаме, че това са Румъния, Полша и Германия. Те са най-активните получатели на информация в тази област. Какви са а, тези искания? За кои професии се отнасят? Тази графика а, показва, че почти една трета от общия брой от исканията за информация се отнася до лекарите. Както знаете, докторите са много мобилни в Европейския съюз, от страна в страна. Втори по обем са исканията за гимназиални учители и а, трети по обем а, относно медицинските сестри. Също така много искане има за заболекари, аптекари, ветеринарни лекари, архитекти, физиотерапевти, счетоводители. А, и в, в момента а, опитваме се да обхванем всички професии, които а, показват мобилност в рамките на Европа. Колко бързо се дава отговор на дадените искания? Виждате, че 43% получават отговор за две седмици. За една седмица поправя се ораторката. Около 57% получават отговор в рамките на две седмици. А това е един положителен резултат, според мен. Ако погледнем една втора област, която е обхваната от информационната система, това е областта на услугите, а картината е малко по-различна. Използваме информационната система в връзка с директивата за услугите вече цяла година и както виждате, цифрите са доста по-низки, отколкото цифрите при професионалната квалификация. Виждаме, че през февруари имаме един максимум. Надяваме се, че тази тенденция ще продължи. Но ние се обръщаме към различните власти, е, органи на властта и към координаторите в страните членки, защо така бавно се използва системата в областта на услугите. Казва ни се, че това, което се опитваме да постигнем в областта на услугите е промяна в административната практика и много органи на властта, които са свикнали да работят по определен начин от години, сега трябва да променят начина по който работят – Примерно, не да искат винаги пълен превод на всички документи, а просто да се обърнат към друг орган на властта, за да получат повече информация, наместо да кажат не съм, нямам доверие на това и отказвам направеното искане. Тоест, изисква се промяна на съществуващата практика. Но също така някои органи ни уведомяват, че не са много наясно какви са новите им задължения по силата на директивата за услугите. Тук е необходимо значи, професионална подготовка, курсове за разясняване на директивата и така нататък. Сега няколко думи е, за разширяването на системата. Възоснова на това, което е, знаем до сега, смятаме, че информационната система е един добър инструмент и също смятаме, че ще бъде много полезно да разширим използването на информационната система, и в други области. Системата е разработена като генеричен инструмент, не е необходимо да се използва само за определени е, нужди. И за да демонстрираме това, на 5 март съветът реши да започне пилотен проект за използване на информационната система във връзка с директивата за командированите работници. Това ще бъде трета директива, по която ще се използва системата и виждате, че е възможно без всякаква допълнителна разработка системата да се адаптира, за да отговаря на специфичните въпроси, които властите в страните членки задават във връзка с тази директива. Четвърта област, която ще се добави и в която ще се използва информационната система. Благодарение на вас, Европейския парламент, това ще бъде новата директива за правата на пациентите. Обмената на информация, обменът на информация във връзка с директивата също ще може да става с информационната система за вътрешния пазар. Разгледахме и редица други области, за да видим какъв е потенциала за използване на системата и установихме 25 различни директиви, където на теория поне ще бъде полезно да се използва информационната система, но този въпрос трябва да се обсъди с всички органи на властта, които отговарят за съответното прилагане на директивите. Примерно в областта на хазарта и електронната търговия. Смятаме, че ще бъде много полезно използването на информационната система. Друга, също смятаме, че е необходимо да се добавят нови функции – Една от тези функции е един модул, който може да се използва за уведомляване. Както знаете, в много директиви страните членки е, имат е, задължението да уведомяват за нови национални правила, за нови изключения. Това не се прави особено системно. И тъй като има толкова много местни органи на властта, които са регистрирани в системата, тя може да бъде много полезен инструмент за нотифициране, за уведомяване за е, това, което са длъжни да уведомяват страните членки. Друга област, в която може да се използва информационната система, е нейното свързване с е, е, логистични системи. Има много системи, примерно бази данни за професионалните квалификации, които ние смятаме, че могат да се свържат с ИСВП и да се избегне дублиране по този начин. Тоест, накратко, ние искаме информационната система за вътрешния пазар да се развие в един инструментариум, който може да се използва от страните членки за обмен на информация между различните органи на властта, а по-късно и между органите на властта и Европейската комисия. Благодаря. Is, uh, much cheaper to develop if you don't have to charge. Много просто е да се използва повторно тази система. Това ще бъде ефтино, по-бързо ще дава отговорите. Използването на допълнителни модули ще бъде много по-бързо, но от гледна точка на потребителя ще бъде много по-лесно използването на системата, ако потребителят може да използва решава редица задачи с един единствен инструмент, без да трябва да се логва всеки път в системата за, различна, за всеки свой различен въпрос. Тоест ще се получава отговор чрез един инструмент на различни въпроси. Обяснението може да се използва и за квалификация, за рекламни цели и така нататък. И накрая, когато колкото повече се свързват помежду си в мрежи общностите на потребителите, толкова по-ефективно ще работи системата. Казах, че в момента има 6000, над 6000 регистрирани местни органи на властта. Те, разбира се, имат и други задачи, по които трябва да работят заедно, освен обменът на информация. Затова системата също може да помогне. И накрая трябва да кажа, че онези, които използват системата, нищо не плащат. Системата се финансира от бюджета на Европейския съюз, т.е. няма нужда да се плаща за поддръжка на системата и за нейното използване. Системата няма да помага само на административните органи, тя ще помага и на бизнеса, и на обикновените граждани, защото когато съответните органи на властта намират бързо информация, това е в полза на бизнеса и на потребителите. Няма не, не, да бъде необходимо да се превеждат документите, защото може веднага да се зададе въпросът на, на съответният орган в друга страна, това валиден документ ли е или не, тъй като преводите са вече на лице, работата ще става много по-бързо, много по-малко откази ще се получават поради неразбиране на исканията. Какви са следващите етапи? Първо трябва да усили, интенсивираме усилията си за квалификация и информация от 2011 нататък. Второ, възложили сме изследване върху архитектурата, информационно-компютърната архитектура на системата, за да може да я разширим и в други области – до 2012 година искаме да имаме ясен график за това как ще се разширява използването на системата и разбира се със съгласието на заинтересованите страни, които трябва активно да използват системата и след това ще може да развием нейните нови функции. И накрая искаме да направим предложение за регулиран, за, за регламент за информационната система за вътрешния пазар това ще стане през юни 2011 година. Подобен регламент ще консолидира и кодифицира съществуващите правила за защита на данните съгласно препоръките на комисията. органът, който надзирава защитата на данните, настоява тези правила за защита на данните да бъдат е, включени в един подобен инструмент. Но освен правилата за защита на данните, трябва да се изясни ролята и отговорностите на различните участници в този процес. Искаме да създадем един гъвкав инструмент, който ще ни позволи да използваме информационната система в различни области и то лесно да я използваме. Това предстои. Ако искате да получите повече информация по всички тези въпроси, Имаме вебсайт, на който са качени много документи. Там може да намерите годишния доклад, от когото тук имате копие. Може да се запознаете с съобщението на комисията за информационната система. Там ще видите какви са критериите и насоките за разширяване на нейното използване. И накрая, ако се интересувате, бих искала бих би предложила да организираме една, един сеанс а, за запознаване с работата с, на, с информационната система. В него могат да участват а, членове на парламента, ако се интересуват. А, смятаме, че това може да бъде полезно, а сега съм готова да отговоря на въпроси, ако има такива. Благодаря, Мариан, за много интересното изложение и също така за това, че ни представихте прегледа за бъдещата стратегия. Идеята за управление на вътрешния пазар става все по-актуален, особено в резултат на акта за вътрешния пазар. Водихме, в този контекст водихме дебат за управлението. Също така областите, които бяха очертани, са изключително важни. Обеден съм, че нашата комисия ще даде пълната си подкрепа. Колеги, разполагаме с малко време. Кой иска да се изкаже? Господин Андрея Шваб, господин Декампус, госпожа Рюле. Да започнем с господин Шваб. Господин председател, първо искам естествено да благодаря на комисията за направената презентация. Аз мисля, че тази информационна система, когато се дискутираше директивата за услугите, също е, намери място. Тя е, е ценен инструмент за държавите членки, който им помага да се информират е, и най-вече предвид е, преодоляване на езиковата бариера, защото в е, вътрешния пазар много често възникват такива бариери. И смятам, че е положително, че вие се спирате на регламента за защита за данните, защото тук става дума наистина за данни от много голямо ниво на значение. Сега аз погледнах малко какво вие описвате. Всъщност Германия е световен рекордьор по отношение на регистрираните съоръжения в тази информационна система за вътрешния пазар, но има и други страни, например Естония могат да посочат те много и органи са създали за подобни услуги. И аз тук искам да попитам основно къде са основните проблеми. Системата е все още нова, държавите членки е, със сигурност се обсъждат и за това аз искам да попитам къде са основните проблеми при прилагането. Има ли определени професионални групи, примерно чух за лекарите, че там има специални проблеми, така че нека да се спрем на тези проблеми малко повече. Благодаря. Да, действително има много интересни въпроси. Може би трябва да видим колко са органите. Не по-малко от 65 организации в областта на професионалният ценз. Господин Декампус. Искам да благодаря на парламентарната комисия за това, че и на Европейската комисия за това, че организира а, тази презентация. Аз имам няколко коментара. Първо, идея за национални органи на всички нива. Знаем, че това може да включва и предприемачите. Това беше споменато в изложението. Предполагам, че може да включва и синдикатите. В проектите за информационната система те отворени ли са за обикновените граждани или пък не съществува такава възможност? Дали са запазени само за институции и служби? Вторият ми въпрос – активния характер. Всъщност този проект чисто информативен ли е или пък е активен. Разбира се, много е хубаво, че има информация, но щеше да бъде много по-добре, ако Европейската комисия ни представи един по-активен пример за това как един орган може да се свърже с орган в друга страна. Предвидено ли е подобно нещо? Или пък ще съсредоточите вниманието си само върху предоставянето на информация? Това са моите въпроси, но е, искам да благодаря и на всички, които са участвали в разработването на тази система. Някой друг? Няколко думи от мен. Вие Казахте няколко думи за значението на езиците и превода. Забелязвам, че има предвидени промени в системата за превод. Система, информационната система зависи от тях. Бихте ли ни казали как вървят нещата с проекта? Второ, много е важно много е важен въпрос за обучението и квалификацията и използването на системата в държавите членки. Знам, че сте провели много срещи. Може ли обаче да се направи нещо повече? Има ли онлайн инструменти, които да направят така, че държавите членки да прилагат системата по-широко? И системата да също така фирмите и гражданите да знаят, че тази система може да им даде информация по различни въпроси, които ги вълнуват. Благодаря. Най-напред за въпроса на господин Шваб, какви са сегашните проблеми. В момента Европейската комисия няма достъп до информацията, която се обменя в системата. Ние разполагаме само с статистически данни за това колко информация се обменя в различни области. Информацията се обменя по конкретни случаи. Тук се включват и лични данни. В, в, аз казах в началото, че само тези, които трябва да имат достъп до личните данни, имат достъп до тях. Ето защо ние можем да предоставим информация само за движението. Що се отнася до проблемите, които сме констатирали, списъкът на властите е доста внушителен. Има страни, в които можем да очакваме по-високи равнища на регистрация. Италия, например, регистрира са само 13 органа. Може би това звучи достатъчно, но не, защото им е не им е лесно да направят така, че всички органи, които трябва да се регистрират, са се регистрирали. И това е въпрос, по който продължаваме да настояваме пред италианските власти. Очевидно, когато имате въпрос към италианския власт, е, ако съответният орган не е регистриран, системата няма да ви бъде особено полезна. Ето защо всички държави членки трябва да направят така, че всички а, органи, които трябва да се регистрират, да се регистрират. Стигам до въпросите на господин Декампус предприемачите и гражданите не могат да се регистрират в системата. Информационната система е инструмент за диалог и комуникация между административните органи. В някои държави членки обаче има в някои държави членки обаче търговските камери играят роля в разработването на приложението. В тези случаи търговските камери са, са регистрирани потребители на информационната система. Информационната система не е достъпна за обикновените граждани, но ако прочетете съобщението за разширяването и развитието, ще видите, че ние обмисляме разработване на инструмент, който да позволява на гражданите и фирмите да предоставят информация на органите чрез информационната система. Това е необходимо за някои от политическите области, които сме набелязали. Господин Декан по също така попита дали обмена на информация в системата е само от информативен характер. Не. Органите искат, търсят информация тогава, когато им е необходима за конкретен случай, да речем, в рамките на надзора. Ще ви дам само един пример. Има случай на регистрация на полска фирма в Чешката република. Предприемачът каза, че е получил разрешение от Полша, но документа, който представи, не, не съдържа данни. Така че съответният орган направи съпоставка и проверки и се оказа, че разрешителното е, е предоставено. Така че ето ви един практически пример, който сочи, че ролята на системата не е чисто информационна. Господин Харбър, споменахте превода. За съжаление, евро системата за машинен превод на Европейската комисия, която се използва, излезе от действие миналата година след решение на Европейския съд във връзка с права върху интелектуалната собственост. Потребителите започнаха да се оплакват. За съжаление, не можем да кажем на потребителите и да ги посветваме да използват преводача на Google, но ние работим в тясно взаимодействие с отдела по писмен превод на комисията, която разработи наследник на системата за машинен превод и ни предложиха да използват пробен вариант на системата още през септември. До тогава, за съжаление, не можем да използваме системата за машинен превод на Европейската комисия. Това не означава, че всички езикови функции са изчезнали от информационната система, защото повечето въпроси се основават на предварително зададените въпроси и отговори. И накрая за обучението и развитието. В момента провеждаме проучване сред държавите членки и координаторите, за да видим какви са причините за недостатъчното използване на системата в сектора на услугите. Когато установим причините, ние ще ориентираме по съответен начин системата. Също така обсъждаме възможността за използването на семинари по интернет, защото по този начин ще се достигне до много по-голяма аудитория. В момента ние търсим най-добрия формат за обучението и развитието. Не искаме да създадем нещо, което няма да а, постига целите. Нека да видим какви са проблемите и след това ще разработим програма за обучение и развитие която да е, е адаптирана към потребностите. Благодаря. Благодаря. Ако. А госпожа Рапти иска, за да зададе, иска да зададе един последен въпрос. Що отвик? Благодаря, господин председател. Искам да попитам следното. Могат ли в тази мрежа да се включат и синдикални организации. Мисля, че този въпрос беше вече поставен. Например, Съюза на гръцката индустрия. Това е организация, която представлява индустрията. Аз е, говоря в момента за гръцката действителност, но вероятно и в други държави членки е така. Адей, например, това е организация, на а, заетите в публичната сфера. Имам предвид а, техният а, съюз сега. А, това са хора, които са част от публичната администрация и могат да търсят информация. Те ще участват в тази мрежа или не? It's, it's fully... Зависи от държавите членки те са тези, които ще решат кой може да бъде регистриран в системата. Никой не е изключен, ако една държава членка реши, че синдикатите играят определена роля в изпълнението на директивата за услугите, могат да решат този орган да бъде регистриран, дори ако става дума за синдикат. Информационната система е гъвкава и допуска подобна възможност. Да, този въпрос ще бъде много актуален, особено във връзка с командированите служители. Искам да ви благодаря на вас и на целия екип. Надявам се, че, надявам се, че продължават да ни гледат. Въпросът е много важен. Искам да кажа, че подкрепяме начинанието. Ще продължим да работим с вас и очакваме да получим конкретното законодателно предложение. Получихме вашето известие, известието на комисията и ще видим по какъв начин да го включим в дейността ни по собствена инициатива. Не ни липсват идеи за това как да дадем своя принос. Също нашият индекс за развитието на пазара може има връзка с а, това, което ни представихте. Няколко съобщения. Утре ще продължим работа в 9 часа. Има известна промяна в програмата за утре сутринта. Първата точка ще бъде доклада на госпожа Ройтова за схемите за гарантиране на депозити. След това в 10.15 ще гласуваме и заместник председателя Таян ще дойде в 11.30 да представи бъдещата програма. Стандартизацията ще бъде един от е, елементите в работната програма. След това заседанието на координаторите е между 3 и 4,5, между 4,5 и 6,5 ще разгледаме а, е, документа за одобряване и е, на наблюдение на пазара на 2, 3 и 4 колесните превозни средства. Надяваме се, че по този, с тази тема ще покажем а, на гражданите а, своя интерес. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на онези, които ни гледат по интернет. А, до утре!